Dear colleagues, please. Скъпи колеги, преди да започнем публичното изслушване, преди да приветствам с добре дошли почитаемите ни гости, имам няколко съобщения на председателя от вчера. Те са свързани с въпроса към комисията във връзка с а, криминалните престъпления през октомври няколко члена на Европейския парламент изпратиха въпрос към Европейската комисия с въпрос по смисъла на действащите правила, правила. В рамките на 6 седмици трябваше да получим отговор от Европейската комисия. Сега разбирам, че отговорът на Европейската комисия се очаква да бъде получен днес. Ако не получим отговор, обаче бих искал да ви потвърдя, че член 135 от процедурния правилник ще се задейства и ще се включи темата в дневния ред на следващото заседание на комисията. Това е в случай, че отговора, който трябва да получим днес, не пристигне. Сега може да преминем към точка 5 от дневния ред. Бих искал горещо да приветствам добре дошли нашите гости, които ще участват в публичното изслушване на прегледа за Европейската система на финансов надзор. Заседанието се излъчва по интернет. Целта на изслушването е да получим информация от заинтересованите страни експертите във връзка с последствията и практическите такива от предлаганите промени в Европейската система за финансов надзор, промени, които предлага Европейската комисия. Както знаете, нашия парламент и нашата комисия отдават голямо значение на това досие. Имаме двама съдокладчици, които работят по, по досието. Това е едно от досетата, които трябва да бъдат приключени преди края на нашия мандат, тъй като те ще доведат до създаването на един основен стълб, който ще укрепи европейската система на финансов надзор. Те ще донесат и до създаването на по-ефективна рамка на финансовия надзор, по този начин ще може да насърчим финансовата интеграция и ще може да се справим с предизвикателствата, като тези идващи заради Брексит. По тази причина за нас е удоволствие да посрещнем с добре дошли няколко видни експерта. Професор доктор Рудигер Вейл, професор по право на капиталовите пазари от университета в е, Мюнхен. Господин Себастьян Албела, председател на Испанската национална комисия за облигации, госпожа Ан Фили, изпълнителен директор на Finance Watch, господин Феликс Хюфелд, председател на Немския федерален орган за финансов надзор и не на последно място господин Ларозер, който е председател на групата на високо равнище за финансов надзор на Европейския съюз от 2009 година. Ще започнем с презентация от страна на нашите гости, след което ще дам думата на съдокладчиците господин Балц и госпожа Берес. Първият ни оратор е доктор Рудигер Вейл. Заповядайте. Имате 5 минути. Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за това, че ме поканихте на днешния панел, за да обсъдим прегледа. Създаването на системата за европейските надзорни органи е изключително важна. Съгласен съм, че Брексит, технологичния напредък, закрилата на потребителите и универсалните цели за устойчиво развитие ни поставят пред нови регулаторни предизвикателства и сега е подходящото време да се справим с някои проблеми в рамките на управлението на тази система, като смятам, че някои от предлаганите реформи обаче отиват твърде далеч. Така, например, се прави предложение да се даде възможност на системата да упражнява регулаторен контрол в нови области. Ние признаваме економическото значение на изключително важни референтни стойности, комисията се обосновава, като включва сред аргументите си необходимостта от арбитраж в надзора, най-вече при трансграничните ситуации. Тези аргументи са добри, но не са достатъчно убедителни, защото не смятаме, че хармонизираното европейско законодателство, което се отнася до фондовете, оправдава европейски надзори в това отношение. А, можем да поставим под въпрос дали една европейска агенция е в по-добро положение, отколкото националните компетентни отговори, за да прави оценка. Всичко това е пряко свързано с националното право. Всеки риск, свързан от арбитража в областта на надзора, може да бъде упражнен чрез конвергенция, а не като се дават правомощия на ЕСМА за упражняване на надзор. От друга страна, се предлага ЕСМА да бъде единствения надзорен орган относно услугите за докладване на данните. Това са услуги, които са изключително а, важен елемент в европейския бизнес. Едва ли това е оправдано. На следващо място конвергенцията в областта на, надзво, на надзора. За в бъдеще надзора и конвергенцията на надзора ще бъде ключова задача за а, системата на регулаторните органи. Националните практики много често се различават и последващите доклади от страна на ЕСМА имат за цел да се справят с недостатъците и въпросите свързани с несъответствието. Комисията за тази цел предлага по-добри инструменти за конвергенция в областта на надзора. Новият стратегически план за надзора е наистина ценен и амбициозен, но негов основен недостатък е, че инструмента, който има за цел да създаде Procrastis Bed, ще доведе до повече свобода за националните компетентни органи и те не винаги ще могат да разработят своите приоритети. От партньорска проверка се преминава към независима такава. Това не взема предвид факта, че националните компетентни органи имат експертен опит по отношение на практиките на пазара, което е изключително важно, за да се извърши преглед. Сега ще премина към третата и последна точка, която искам да засегна днес, а именно управлението на системата. Комисията иска да премине към процес на вземане на решение от който да не бъде национално равнище, а на европейско. Комисията обаче не предоставя никакво доказателство, че националните компетентни органи са преследвали собствения си интерес в ущърп на интереса на Съюза в миналото. Не смятаме, че е желателно да се премине към два отделни органа, които да бъдат независими един от друг, за да упражняват регулаторната роля и съответно надзора в областта надзора. Друга важна цел е да се подобри участието на заинтересованите страни. Необходимо е да улесним работата на групата на заинтересованите страни по транссекторните въпроси. Би било важно също така да включим на по-ранен етап групата на заинтересованите страни в процеса на вземане на решение на ниво 2 и 3. В заключение, предложението на комисията има за цел да се направи промяна и преминаване от координационна роля от страна на националните компетентни органи към такава, но под надзор на Европейската агенция за надзор. Аз съм за промяна на подхода и разширяване на правомощията на системата, но същевременно тази промяна трябва да почива на добре обмислена регулаторна стратегия. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор е господин Себастиан, Албела, председател на Испанската комисия за ценни книжа. Señor presidente, señores parlamentarios, Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, за мен е чест да се обърна към вас качеството си на председател на Испанската комисия за ценни книжа и пазари. Радвам се, че ме поканихте да участвам в това изслушване за преразглеждане на Европейската система за финансов надзор. По какъв начин виждаме ние реформата и самия подход? Ние подкрепяме проекта за единия капиталов пазар, както и плана за действие на комисията. Ние споделяме желанието да се подсили ЕСМА. Ние сме съгласни с всичко, което ще направи ЕСМА по-ефективна и по-гъвкава и ще може да упражнява своите функции за цел координация националните компетентни органи. Е, Изпълнителният е, съвет е, ще е нещо, което ще бъде създадено и ще включва лица, експерти, които ще са напълно работно време. Като се има предвид размера и обхвата на ЕСМА ние разбираме, че няма да е възможно да се взимат редовни е, решения. Ние приемаме идеята да се промени е, системата от партньорски проверки към проверки, които се осъществяват от ЕСМА. ЕСМА трябва да одобрява с участието на съвета на надзорниците стратегически планове, които да са като рамка за надзорните дейности на всички национални органи, като се добавят и допълнителни цели и приоритети. ЕСМА трябва да е по- проактивна, да използва инструментите, като да речем тези при нарушаване на общото законодателство. ЕСМА трябва да участва по-активно в надзора на съответните централни контрагенти и да й бъдат предоставени отговорности за пряк надзор в специфични области, като да речем по отношение на важните показатели. Говорим за някои също по отношение на някои е, фондове и проспекти. ОВЕК, ОСЕФ, ЕЛТИФ са се инструменти предоставени от е, Европейската е, комисия. Традиционната система също трябва да се използва. Тя е достатъчна и тя почива на взаимното признаване. На следващо място ще се спъна проспектите. Ние не сме съгласни с основанията, които свързани с предоставяне на правомощията за одобрение на проспектите от страна на ЕСМА. На национално ниво нашите органи са събрали достатъчно опит, що се отнася до видовете проспекти и не трябва да се стига до регулаторен арбитраж. Трябва да е един същи органът, който одобрява проспектите и този, който извършва цялостния надзор, свързан с финансовата информация. Националните органи в тази връзка са най- важните и най-информираните. ЕСМ трябва да одобрява проспектите за, свързани с емитентите, но ЕСМ не трябва да има отношение към квалифицираните инвеститори, както и по отношение на описанието на економическите оператори и бизнес емитентите. Системата за надзор е много важна, за да се достигне до един напълно изграден европейски капиталов пазар. Надзорът трябва да е по-централизиран, когато целите са договорени, трябва да се вземе предвид и надзорния фактор на национално ниво. Държавите членки трябва да имат солидни надзорни органи, които разполагат със съответните правомощия. Трябва да се има предвид, че това е важно, ако искаме да постигнем един европейски капиталов пазар с по-голямо въздействие и става въпрос за одобряване на финансирането за нашите дружества, не само за големите компании. Банковото финансиране също е важно. То е една от целите на европейският капиталов пазар. Благодаря ви, съм на ваше разположение. Анфили, секунди. Благодаря ви. Сега дам думата на Ан Фили, господин директор на Finance Watch. Благодаря ви, господин председател. Finance Watch се радва тази възможност да вземе думата в рамките на това изслушване. Смятаме, че при разглеждането на Европейската система за финансов надзор е важна инициатива предвид промените от създаването на европейските надзорни органи насам. Основната цел на финансовата, финансовата регулация и надзора е да гарантира финансова стабилност и добро функциониране на пазарите на Европейския съюз, в рамките на които потребителите, инвеститорите и данакоплаците са еднакво защитени. За да изпълним тази цел, имаме нужда от стабилни европейски е, институции органи, които да разполагат с научните служители и финансиране. Ето защо трябва да изразим известно разочарование от липсата на амбиции в, предложението на Европейската комисия. Предварително проведената да публична консултация показва, че че в предложението Европейската комисия имаше, по- имаше по-големи амбиции за съществено преразглеждане на операциите в рамките на европейските надзорни органи. Ето защо смятаме, че реалното предложение не отговаря на тези амбиции, затова бихме искали да се върне отново идеята за групата на високо равнище. В редица области смятаме, че предложението може да бъде подобрено. На първо място смятаме, че активната роля на европейските надзорни органи и развитието на Европейската централна банка доведе до подобряване на хармонизацията на европейската макронадзорна рамка в Европейския съюз. Обаче има и пропуски от гледна точка на малко потенциалният надзор, като например определянето на други важни систематични институции остава на преценката на националните компетентни органи. Въпреки ръководните насоки на Европейския банков орган продължава да има големи разлики в национално равнище при определенето на тези институции. Това също така се отразява и начинът по който се използват от националните власти е, буферите съгласно е, регламентът и директивата с капиталовите изисквания. Ето защо имаме нужда от един по-цялостен хармонизиран подход на рамките на Съюза. Ето защо бихме искали да се засили ролята на Европейския съвет за системен риск като орган, смятаме, че съветът трябва да играе по-важна роля при определянето на другите важни за системата институции, както и при надзора на макропотенциалните инструменти в рамките на Съюза. На второ място Finance Watch заедно с НПО, представляващи потребителите, биха искали да се засили ролята на европейските надзорни органи при защита на потребителите в рамките на Съюза. Тези органи би следвало да, настояват за сближаване на надзорните практики, за да се гарантира, че всички потребители в рамките на Съюза се ползват на едно и също отношение в целия Съюз. целта трябва да има правно вързващи норми за бизнеса и правомощия за налагане на санкции въз основа на тези норми. Смятам също така, че европейските надзорни органи би трябвало да разполагат с ясни правомощия за забрана или ограничаване на финансови дейности, които са в ущърб на потребителите. Засилването на мандата за защита на потребителите потребителите би изисквало и някои структурни реформи. Предлагаме всеки един надзорен съвет на всеки един европейски надзорен орган да бъде създаден от постоянен комитет, представляващ националните органи, отговарящи за прилагане на законодателството защита на потребителите на национално равнище. За да се вземат правите тези цели, защита на потребителите, европейските надзорни органи трябва да им дадат нужните правомощия. Защо смятаме, че поне 20% от бюджета на надзорните органи би следвало да се заделят за въпроси свързани с защита на потребителите. Ние също така смятаме, че европейските надзорни органи трябва да играят по-важна роля при насърчаването на стабилни финанси и други фактори, които да гарантират цялостна стабилност на економиката. Бихме искали в частност европейските надзорни органи да имат правомощия за наблюдение на тенденцията в това отношение. И накрая, по отношение на групите за заинтересованите страни в рамките на е, европейските надзорни органи. Притеснявам се тази възможност за заинтересованите страни да могат да, е, да се противопоставят на ръководните насоки на надзорните органи. По този начин смятаме, че индустриалните заинтересовани страни ще имат прекалено много правомощия върху решенията на органите, които трябва да ги контролират. Защо искаме това, част, тази част от положението да бъде заличена. Освен това, смятаме, че съставът на тази група на заинтересованите страни би трябвало да бъде добре балансирана, т.е. трябва да има равен брой представители на на индустрията и на, защитни, на НПО, защитаващи интересите на потребителите и трябва да имат възможност да участват във всички задания на групата. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря. А сега думата има господин Феликс Хуфелт, председател на Бафин. Uh, Господин председател, почитаеми членове на парламента, благодаря ви за поканата да обсъдим изключително важната тема Европейската система на финансов надзор. За мен, разбира се, е привилегия да мога да а, се изкажа тук пред вас заедно с Жак де Ларозиер. Имайки предвид ограниченията във времето, бих искал да се съсредоточа само върху няколко основни коментарът свързани с архитектурата на европейските надзорни органи. Много мои колеги, включително и аз, сме изключително привързани към финансовата регулация финансовия надзор в Европа по принцип и смятаме, че европейските надзорни органи женат изключителен успех в това отношение. Прекарваме много време, разходваме много ресурси, за да може да се справяме още по-добре. Разбира се, аз представлявам един основен национален орган и аз няма да говоря за нас срещу тях или за националния интерес срещу европейския такъв. Ще говоря по-скоро за добрите и не до там добрите европейски политически решения. Нека да ви представя основните пет принципа, които ни ръководят в нашата работа. Първо, нека да не поправяме това, което не е щупено и което работи. Не мога да потвърдя, че европейските надзорни органи е, постоянно прехвърлят правомощията си но не виждам също така и достатъчно компетенции в това отношение. Двете твърдения са ръководени по-скоро от политически предразсъдъци и не се базират на реалността на надзорните органи. Предизвикателството е да се подобри мисията на тези органи, да им се дадат съответните възможността да упражнявате своите правомощия. На следващо място, следващия принцип е, не трябва да има надзорен орган, който да надзирава надзирателите който иска да а, създаде надзирател на надзирателя, имплицитно или експлицитно създава прекомерно много надзорни органи. Различните процеси, управлението на структурите, планирането, трябва да бъдат упражнявани от европейските надзорни органи и да не се стига до дублиране. Не трябва да се използва и асиметричен подход отгоре надолу. Третия принцип без прекомерна бюрократичност. При покриващите се компетенции, нещо, което бе споменато преди малко. Стратегическото планиране, вътрешния модел и неговото подобряване, аутсорсването ще създадат големи, ще доведат до неефективни резултати. Те са свързани с много разходи и ще забавят административната работа, нещо, което бихме искали да избегнем. Четвърти принцип регулиране или надзор. Ние трябва да спазваме регулаторната рамка и да правим разграничение между регулация и надзор. По никакъв начин не трябва да се смесват двете неща, защото това има отражение на много равнища. Връзката между Европейския банков орган и Европейската централна банка е изключително важна. Надзора се базира на такси от страна на надзираваната институция, докато регулирането се финансира от публичния бюджет и от парите на европейските дънакоплаци. Пети принцип – засилване на европейските стратегически на европейските надзорни органи в случаите, в които те имат структурно предимство. Има очевидни примери за случаи, в които европейските надзорни органи могат да бъдат засилени поради естеството на работата, която извършват. Например, в случаите, в които имаме еквивалентно с трети държави или а, когато трябва да се извърши анализ на финансовите данни. В това отношение трябва да има подобрение. Същото се отнася и до единия хармонизирания език в финансовата област. Или накратко казано, ние отхвърляме всеки опит да се увеличи административната тежест, да се осложни системата, да се увеличат разходите. Смятаме, че системата на европейските надзорни органи е неизменен стълб, който осигурява необходимата подкрепа. Благодаря ви за вниманието. Очаквам с нетърпение кръга на въпроси и отговори. Благодаря сега господин Жак Деларусиер. Благодаря господин председателю. Благодаря за това, че ме поканихте на това така важно заседание. Първо искам да кажа, че европейските надзорни органи са изиграли много важна роля при създаването и изпълнението на общите правила за финансовите услуги и това се признават всички. Искам да подчертая, че може би по-изрично трябва да се посочи нещо, което не е посочено така изрично в предложението на комисията, а именно за целите и ролята на отделните европейски надзорни органи. Относно ЕБО, нещата са ясни. Европейския банков орган а, си върши работата в качеството си на орган, който насърчава изпълнението на правилата от общия наръчник и по отношение на надзорното сближаване. Относно ИОПа, този орган за мен е малко като Европейския банков орган. Трябва да има обща дефиниция и тълкуване на стандартите и хармонизиране на регулаторните изисквания. Нещо, което създава колебания у мен е свързано с предложението на комисията и един аспект от него – а именно ИОП да стане органът, който а, одобрява вътрешния модел. Това е грешка, защото ще се стигне до а, разделяне на одобряването на вътрешните модели от ИОП и ежедневният надзор, който се упражнява, упражняват националните органи. Това може да се да създаде известна степен на неефективност. Относно ЕСМА, ситуацията е по-различна. В допълнение към а, залегналите стандарти и надзорната конвергенция има възможност за преки надзорни а, действия, като се има предвид важното трансгранично измерение на много от капиталовите, от действията на капиталовите пазари, а пък липсва общ надзорен орган, такъв като един надзорен механизъм. Трябва да се сложи акцент върху подобренията, които могат да спомогнат изпълнението на единият европейски наръчник. В тази връзка ще кажа, че да, добре е да се засили а, арбитража, правомощия свързани с разследванията за европейски надзорни органи в някои области, в които е нарушено общото законодателство, когато има трансгранични спорове и при засилване изпълнението на европейските изисквания. Беше ми казано, че някои от така наречените общи правила, които са създадени от органите, не се спазват на практика от националните органи и това е нещо, което трябва да бъде поправено. Не съм сигурен, че фундаменталната промяна на европейски надзорни органи е необходима. Ще се заде нов орган, който ще се зададе нов пласт в системата и ще внесе и допълнителна сложност. Аз предлагам нещо по-различно, а именно да се засили независимостта на съществуващия управителен съвет с едно допълнение, да речеме, двама или трима независими членове, които идват от академичните или корпоративните среди. И това ще е много важно не за допълнителното създаване на правила, защото тези правила се създават от съвета, но а, за обхващане на отделните аспекти, свързани с предвъртяване на конфликта и на интереси и различно тълкуване на отделните разпоредби. Членовете отвън ще трябва да са много по-независими и така ще се засили ефективността и безпристрастността. На следващо място, идеята за това да се фокусира фокусира директните правомощия за надзор, да се свеждат до трансграничните действия, там където има синергии на европейско ниво. Като се засили това правомощие на ЕНО и най-вече на ЕСМА, има смисъл в области, в които европейския подход има своята добавена стойност. Съгласен съм с предложението на комисията, че други субекти, като тези, които предоставят данни, администраторите на важните показатели, могат да бъдат пряко контролирани от ЕСМА съгласно критериите, които аз току-що посочих. И има финансови а, структури на пазара, които имат системно и трансгранично значение за цялия Европейски съюз, като да речем централните контрагенти, които най-добре трябва да бъдат контролирани на европейско ниво. Аз подкрепям това предложение, а именно ЕСМА да упражнява пряк надзор върху ам, трансгранични централни контрагенти в рамките на Европейския съюз и в трети страни. Да се запази, разбира се, ролята на централните банки, защото тя е много важна. Относно разширяването на прекият надзор на ЕСМ, като бъдат обхванати и други области, като ам, одобряването на други ам, категории, финансиране и допълнителни проспекти. Това за мен е допълнителен източник на противоречия и несъответствия. Тук се разграничавам от мнението на колегите преди мен. Относно бюджетното въздействие, съгласен съм с предложението на Европейската комисия, а именно 60% да е промишленото финансиране и този дял да залегне в бюджета на органа. Като има части от финансирането, което да е от обществените органи. Следващото предложение трябва да подсилим независимостта на Европейския съвет за системния риск не трябва да се стига до там, че Европейски съвет системен риск да е зависим от ЕЦБ. Е, не трябва да има такова интегриране в, по отношение на функциите, както се предлага съгласно, като си има предвид изтичащия мандат на сегашната комисия, добре това предложение да бъде прието още в рамките на този мандат. Благодаря ви. Съдържанието, разбира се, ще бъде повлияно и от нашето участие и аз също искам това досие да бъде приключено до края на нашия мандат. Ангажираме се с това. Искам да благодаря на нашите оратори за това, че обхванаха на различни аспекти. Някои от техните гледни точки се препокриват, някои не. Те разгледаха темата от различни агли и сега трябва да започнем дискусията с вас. Аз поделям някои от коментарите, които бяха направени. Трябва да се определи ем, транснационалното измерение, трансграничното измерение. Искаме да имаме повече трансгранично интегриране на капиталовите пазари но е истина, разбира се, че трябва да се е, вземе предвид и субсидиарността и пропорционалността, защото те са наши ключови принципи в тази област, така както те се прилагат съгласно договорите. Е, Бурхарт е нашия докладчик, има думата. Благодаря, господин председателю. Аз също качеството си на докладчик от името на ЕНП и се докладчик с господа Перес да благодаря на нашите оратори. По време на установяването на ЕНО, още от страна на Европейския парламент беше изложена нашата позиция. Предвид финансовата криза, регламента за ЕНО беше първото законодателство, което беше прието в тази област, т.е. през 2010 година. От тогава нещата се промениха обхвата, интензивността и финансовата регулация в Европейския съюз нарасна. големите институции действат и на международно, и на национално ниво. И а, в тази връзка е добре да се подсилят и двете нива. Да бъдат подсилени и двете нива и да бъдат а, свързани приоритетите а, трябва да са свързани с, прилагане първо на съществуващото законодателство. Преработването на регламента ще допринесе за изясняване бъдещите правомощия на ЕНО. Парламент е законодател и според мен действа и като а, контролер т.е. контролира по какъв начин се изпълнява законодателството от съответните компетентни органи. Благодаря на експертите за това, че са тук, за да ни помогнат е, с техния експертен опит. Като съдокладчик ще се възползвам от отреденото ми време. Въпросът ми към господин Жак Деларозиер трябва да се преработи управлението на ЕНО. В предложението на комисията се предвижда малък управителен орган, т.е. съвет на надзорните органи и друг орган, който да отговаря за въпросите за надзора. Така, е, структурите за взимане на решение се, се създават от, е, е от ЕНО. Възможността за контрол липсва и по този начин изпълнението на дейностите, които се създават от самия орган, също подлежат на е, съмнение. Ние искаме в бъдеще да има добро управление, що се отнася до ЕСМА, ЕНО и ЕБО. Имам и въпрос към професор Вайл. Въпросът за това, след, Въпросът е свързан с предложението на комисията, а именно да има и групи от заинтересовани страни, така да се запази ем, принципа на пропорционалност. Това според мен е правилно. Пропорционалността не трябва да се използва създаването на изключения, а по-скоро да има една е, по-ефективна регулация. Нещо, що се отнася пропорционалността в правомощията и засилване на управлението на ЕНО. Ние искаме да се да са по-ефективни регионалните пазари и ЕСМА да а, подсили пропорционалността. Към господин Абела имам следния въпрос. Според мен е ясно, че трябва да се работи за координацията между националните компетентни органи и европейските надзорни органи. Не трябва да има вмешателство в а, на работа работата на, е, на националните компетентни органи. Според вас как може да се предотврати дублирането на действията, свързани с надзора на национално европейско ниво? Госпожа Фили, вие казахте, че ЕНО трябва да бъде е, по-добре финансирана и оборудване. Може ли да се спрете още веднъж на този въпрос? Вие казахте, че групите с заинтересованите страни трябва да бъдат по-балансирани. Може ли да направите някакво предложение в тази връзка? Благодаря ви. Благодаря, Перван Спереж. Мерси. Благодаря ви. Благодаря на всичките гости за приноса им. Започваме да обсъждаме реформата по същество и се надяваме, както много други досиета, да успеем да включим тази реформа до края на мандата от една страна, защото искаме да си свършим работата, разбира се, и от друга страна, защото тази реформа е дългоочакване и се вписва в една по-дългосрочна амбиция на Европейската комисия, която подкрепи нашия парламент, а именно не само да е, позволим до изграждането на вътрешния пазар, но и истинското създаване, създаването на един истински е, съюз на капиталовите пазари. Спомням си, че когато е, за първ път е, Европейската комисия издаде първата си зелена книга, посветена на пазара на капитали, на съюз на капиталовите пазари, изобщо се споменаваше дори понятието надзор. Мисля, че всички вече си даваме сметка колко важно е да се включи надзорният аспект е, в Съюза на капиталовите пазари, без разбира се да забравяме и Брексит. Ще добавя нещо, което за мен е водещата нишка в днешната дискусия, а именно въпросът за сближаването. Нека да си го признаем, цената на законодателството на европейско равнище е огромна. Часове наред прекарваме в а, изготвяне на изготвени предложения и още по-дълго време в изпълнението им. И ако приемем някаква огромна законодателна инициатива и в крайна сметка се оказа, че тя изобщо не може да се прилага, защото е прекалено разпокъсано изпълнението на национално равнище, целият процес се обезмисли. Очевидно, че сближаването е областта, в която трябва да положим повече усилия. Въпросът е в каква степен настоящото управление на европейските надзорни органи позволява, дори насърчава това сближаване. Към момента очевидно има още много какво да се желае и смятам, че Европейската комисия има какво да подобри в случая. Накратко, някои от а, притесненията ни, които може би не бяха сред приоритетите ни при създаването на агенциите, които днес според мен би следвало да бъдат а, включени. На първо място е въпросът за защитата на инвеститорите или на потребителите, както искате ги наречете, но смятам, че това измерение безспорно трябва да бъде засилено, както предлага и Европейската комисия. Би следвало да се обърне особено голямо внимание на иновациите в рамките на на финансовите пазари, това, което наричаме все по-често финтек или финансовите технологии. И не на последно място да поставя въпроса за устойчивите, за устойчивия финансов а, сектор и както се вписва в мандата на всяка една от а, агенциите. А сега имам няколко въпроса към всеки един от а, ораторите ни. Но се обърна към тях с няколко конкретни въпроса. Към господин Родикер Вайл, благодаря ви за а, предложенията, които направихте. В заключението си много а, ясно заявихте, че не искате да се премине от а, а, координация на националните органи към а, а, надзор на европейско равнище. Не смятате ли, че ако искаме да създадем един единен капиталов пазар, вместо да настояваме за сложен законодателен процес за хармонизация на законодателството, няма да е, е по-уместно да засилим възможността за европейски надзор на сближаването на цялото законодателство. Смятате, че това ще принесе за цялостният процес. Заявихте също така, че не искате да има надзорник на надзорника, т.е. надзорен орган, който да надзирава друг надзорен орган. Разбирам, че вие ръководите един орган с много богат опит и с много признат принос, но смятате ли, че това, се, че това такъв случай е на всички държави членки? И не смятате ли, че ако европейските надзорни органи не заместят националните, това ще облагодетелства всички, защото ще ви позволи да имате повече средства за борба срещу някои практики на злоупотреби и други проблеми, които се опитваме да, защи... да засилим всъщност на европейско равнище. Към господин Себастиан Албела, имам въпрос към вас с две отношения. Първо, какво смятате за предложението на Европейската комисия по отношение на надзора на централните контрагенти и предложението в рамките на регламента ЕМИР 2 и новата предложение за управителен съвет. Не смятате ли, че може да се съчетаят двата пости и да се предвиди, примерно, че един член на надзорния съвет е, може да отговаря и за централните контрагенти. По въпроса за проспектите не сте единственият, е, който изказва резерви относно предложението на Европейската комисия. Но въпросът ми е следният. Не смятате ли, че по отношение на проспектите Разбирам, че колкото по-близо до пазара, толкова по-добре е, знаете какво се е случва, но не смятате ли, че имаме нужда от да, този дух на сближаване да обхване и проспектите. Тоест, ако премахнем надзорните правила по отношение на проспектите, които тогава са инструментите, които ни остават, е, за да насърчаваме сближаването при пускането на пазара на проспекти. Анфили, споменахте групата на заинтересованите страни. Бих искала да чуя от вас как можете да допринесете положително за изменение на предложението на Европейската комисия. Още не ми е много ясно. Разбирам, че според вас се дава много големи правомощи на тази група. А вие какви правомощи бихте предвидели за тях? Струва ми се, че конкретните предложения от ваша страна в случая биха били добре дошли. Предлагате също така всеки европейски надзорен орган да има собствен комитет, представляващ националните органи за защита на потребителите. Не смятате ли, че би било по-уместно да има засилено звено в рамките на ЕСМА, което да гарантира на хоризонтално равнище тази функция? Господин Феликс Хуфелд, имам два въпроса и към вас. А всъщност, извинете, вие казахте, че няма нужда от а, надзор на надзорника. към вас отправям, с, отправям въпроса Как смятате, че може да се подобри контролата на надзорните национални органи, които не могат да гарантират нужното равнище на надзора. Заяви също така, че искате да е по-ясно разграничение между а, мандатата за регулация и мандата за надзор. Тоест, съгласни си с идеята, че финансирането на регулацията би следвало да се обезпечава от националните органи, докато надзора би следвало да се обезпечава финансово от а, участниците на пазара. И накрая господин Деларусия имам въпрос е, относно, относно Европейския съвет за системен риск. Казахте, че искате съвета да стане по-независим, но не смятате ли, че от гледна точка на неговият мандат и от гледна точка на работата на съвета имате конкретни предложения? Вчера при разговорите с Марио Драги останахме с впечатлението, че Европейския съвет за системен риск се смята като орган, който изготвя доктрини, на който, на, на който пазарите не гледат достатъчно сериозно. Може да ни помогнете с някакви конкретни предложения. И накрая по въпроса с централните контрагенти ще ви задам същия въпрос като на предишните оратори, а именно съгласни ли сте да поверите на един от членовете на управителния съвет, независимо как ще изглежда той, мандат за конкретен надзор на централните контрагенти. Благодаря ви. Thank you. Um, I think uh, we Благодаря ви. Мисля, че е, доста въпроси бяха зададени, така че ви предлагам да пристъпим към първи кръг от отговори, след което ще изслушаме докошите в сянка и ще има още един е, тур на въпроси и отговори за гостите ни. Кой би искал да започне? Нека да запазим е, същия ред на ораторите. Заповядайте. Thank you very much. Uh, много благодаря на съдокладчиците за много важните и много трудни въпроси. Ще започна с въпросът за пропорционалността и как може да се гарантира повече пропорционалност в функционирането на европейските надзорни органи. Първо смятам, че това е в, този въпрос е в ръцете на законодателите, т.е. на първо равнищите те могат да уточнят какви с целите на европейските надзорни органи и по-конкретно да обяснят какво трябва да се върши на второ и на трето равнище което се случва само понякога, така че първото ми предложение би било да прецените вие дали имат допълнителни възможности или въпросници, които да бъдат уточнени на първо равнище. При все това едно би трябвало да разполагат с нужната гъвкавост при изготвянето на собствените си препоръки и въпросници, за да се гарантира сближаването на надзора. Също така, може би няма да е зле в регламентът за ЕНО да се включи принципа за пропорционалност и да се изиска от европейските надзорни органи да вземат предвид и този водещ принцип в оценките си на въздействие. По въпроса за групата на заинтересованите страни, опитът ми като председател и вече като председател на надзор надзорен орган. Мога само да се присъединя към казаното от госпожа Фили. Групите на заинтересованите страни принципно трябва да са консултативни, а не надзорни органи в рамките на ЕНО. Ето защо съм съгласен, че не е много добра идея да се дава на групата на заинтересованите страни право да правят оценка на ръководните насоки и да преценяват дали надзорните органи се придържат към определените им правомощия. Това може много сериозно да повлияе на нашата дейност, а това много, много не ми харесва тази препоръка. Едновременно с това осъзнавам, че има нужда от повече прилагането на система на повече проверки на дейността ни, особено на равнище трето по изготвянето на препоръки и ръководни насоки. И може би това трябва да бъде в ръцете или на някакъв вид а, комисия за обжалване или на съда. Защото това, тук се поставя на въпроса дали а, ЕСМА и надзорните органи винаги действат в рамките на своите правомощия или не. По въпроса на, за по директните надзорни правомощия, който тази госпожа Берес. Много трудно се даде отговор на този въпрос. Най-напред държа да призная, че ЕНО към момента изпълняват задачите си доста ефикасно. Що се отнася до ЕСМА, държа да отбележа, че ЕСМА разработи методология за ам, сближаване на надзорната дейност, изготвил също така и принцип за вземане предвид мнението на държавните страни в този свой мандат. И от 4-5 години насам е ЕСМА действително се съсредоточила върху надзорното сближаване и от тогава наистина се постигнаха много важни резултати. Така че най-добрите практики, които се прилагат в това отношение, се признават и от националните компетентни органи. И от тук нататък най-добрата идея, според мен, ще бъде да се, да се случи върху конкретни теми за бъдеще, т.е. да се даде възможност на националните компетентни органи да кажат кои са важните за тях теми и после ЕСМА да отговаря за последващите действия при оценка до каква степен националните компетентни органи са постигнали тези цели. Препоръчвам този подход вместо конкретен надзорен е, правомощия. Може би след 10 или 15 години сме ще разполага с повече преки надзорни правомощия, но според мен е по-добре е, да се движим стъпка по стъпка и да видим дали не може да най добри резултати по този начин към момента. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Албело има думата. Well, um, Well, I have three, three questions. Uh, uh, one, eh, the first one... Три въпроси ми бяха зададени. Първият, дали виждам възможности за припокриване на дейностите на европейските надзорни органи и ЕСМА. Честно казвам, не виждам много сериозен проблем от припокриване или липса на ефикасност. Ако Ръководният принцип в целия този сектор е ЕСМА да се съсредоточава основно върху координацията и насърчаването на хармонизиране на надзора. Освен това, разбира се, подкрепяме някои допълнителни правомощия да бъдат дадени на ЕСМА в някои области, където има основания за такива. Но ако ограничим тези допълнителни правомощия към общите въпроси и не ги разширяваме до области като проспектите, например, струва ми се, че ще избегнем липсата на ефикасност и други проблеми. Тоест ще избегнем разпокъсването на надзора между управителните органи на правителствата или разпокъсването на надзора на информация, която се повесява от дружествата, проспектите и т.н. Тоест, ако добавянето на нови правомощия се ограничат с, с трети страни, например, не виждам някакъв проблем с покриване на мандатите. Също така държа да отбележа, че в качеството ми на председател на Европейската комисия за ценни книжа в продължение на една година бях позицията за убедя, че ЕСМА много добре си върши работата. Тоест, ЕСМА постигна много в областта на хармонизацията на надзора, създаването на обща култура и т.н. Тоест, ЕСМА е орган, който функционира добре. И целта тук не е да коригираме грешки, а да се придържаме към амбициите си и да създадем един истински пазар на капиталите, и една наистина интегрирана система на надзор в Европа. Държа да го отбележа, защото понякога ми се струва, че има доста песимистично виждане за ЕСМА, но аз не го споделям. Смятам, че това е един много ценен орган и на който можем да разчитаме. Следващия ми въпрос беше свързан с предложението в рамките на реформата на ЕМИР и съвместимостта му с системата на управление, която се предлага в рамките на реформата на европейските надзорни органи. Също тук има проблем с графика. Реформата на Емир беше предложена преди настоящият преглед. И авторите и са предвидели тази система на управление, но смятам, че тя няма смисъл в контекста на по-цялостната реформа на ЕНО. Аз лично бих прехвърлил отговорността за управлението на ЕНО в рамките на новият изпълнителен съвет и идеята един от членовете да отговаря конкретно за надзора на централните контрагенти т.е. чиято цел в живота е винаги да се съсредоточава върху това измерение. Много добра идея. А по въпроса за проспектите, въпросът беше който ми беше зададен, беше как може да се постигне повече сближаване в тази област. Смятам, че инструментите, с които разполагаме в момента, ако бъдат подобрени и засилени, са повече от достатъчни. Става дума за проверките между партньори, които се ръководят от ЕСМА. Имам предвид инструментът в случай на нарушаване на правилата, който се използва доста рядко към момента. Имам предвид също така и инструментът за надзорното планиране, който може да се окаже много полезен. И разбира се, всичко това зависи от прилагането на, равниш... на второ и трето равнище на новият регулация по отношение на проспектите. Това също би била прекрасна възможност да гарантираме, че всичко се регули... е достатъчно добре регулирано, за да се избегне нуждата от регулаторен арбитраж в тази област. Благодаря ви. Uh, please, Finance Watch. Заповядайте, представителят на Finance Watch. Благодаря, господин председател. Ще говоря народния си език. Може да групираме въпросите в две групи. Първо, по първата група, заинтересованите страни на европейските надзорни органи, нещо, което напомни господин Балц, тези групи имат чисто консултативна роля. Аз лично съм член на европейските надзорни органи и каквото и да се говори за дейността на тези групи, ние така не сме види, видели последствия от техните действия. Приемат се някакви документи, инициативи, правят се предложения за различни а, теми. В края, след като се, че мандата на съответната група се изготвя някакъв документ, но не сме видели това да води до промяна на какъвто и да е текст или на които и да е насоки. Какво може да бъде подобрено? Според мен, задължението, което съществува в някои панели, в някои държави, всеки орган трябва да отрази различните коментари на заинтересованите страни. А относно състава, важно е да имаме равнопоставеност в състава. Ясно е, че има дисбаланс между представителите на ползвателите и представителите на индустрията. Представителите на индустрията имат зад гърба си някои хора, които са изготвили, подпомогнали техния принос. Работата на тези хора не се вижда по време на заседанията, но за представителите на ползвателите ролята е много по-трудна. Необходимо е по някакъв начин представителите на ползвателите, на потребителите, на малки и средни предприятия, на синдикатите някак си трябва и те да бъдат обещетени и възнаградени за времето, което прекарват, за да се подготвят за работата си. Тоест да отпуснем някакви средства на представителите, на ползвателите, за да може те да направят някои допълнителни проучвания. На въпроса за мандата на закрила на ползвателите на финансови услуги, както може би знаете, Finance Watch заедно с представители на потребителите, представители на малките инвеститори и така нататък изразиха своето разочарование, когато бе направено предложението за преразглеждане на регламента. Разочаровани бяхме, тъй като стана видно, че частта за закрилата на потребителите и ролята на европейските надзорни органи, тази част не е много подобрена. Още миналата година усетихме, че е на лице воля да се отиде малко по-далеч. Бяха зададени въпроси и за създаването на така наречения модел Twin Peaks – И нищо от това не бе отразено в предложението за преработване на регламента. Вие питате дали не бихме могли да дадем тези правомощия на ЕСМА. За нас това би било голям напредък. Наистина. Голям успех. Предпочитаме да се създаде отделен орган за закрила на потребителите – ако тази дейност бъде зададена на ЕСМА, това би било голям успех. А относно представителите на потребителите на национално равнище, наистина минимума, който изискваме, е те да имат, да бъдат представени. Още повече, че ви желаете да приемете регламента преди края на настоящия а, ви мандат. Необходимо е в текста да бъде разписано, че ще бъде отпуснат специален бюджет за тази цел, защото в противен случай отново всичко ще отиде на заден план. Необходимо е да има хора в европейските надзорни органи, които да се занимават само единствено с това. Благодаря. Благодаря, господин Хуфелт. Благодаря, господин председател. Много въпроси бяха насочени към мен. Ще започна с въпроса на господин Балт за пропорционалността. Пропорционалността е едно от най-дълбоките понятия, които използваме, когато се извършва някаква дейност. И е, имаме най-много стълбове в това отношение, като първият от тях е следният – Законодателите и надзорните органи по правило, не по изключение, имат необходимите де... задачи, но въпросът е дали имат съответните правомощия и дали те могат да ги упражняват на ниво 2 и 3. Пропорционалността би изглеждала по-различно, ако имаше по-конкретни насоки за всички. Дори да няма такива, Смятам, че във всяка една държава членка е невъзможно всичко да се регулира до последната запетайка. Затова е необходимо да посочим това, което е необходимо да се прави на административно равнище. Бих искал да защитя действията на европейските надзорни органи, защото много от вас употребиха термина самовластяване. Всеки публичен орган, който трябва да привежда в изпълнение законодателството, не се самоуправомощава, като обяснява как и защо го прави. Именно това е целта на ниво 3. Разбира се, можем да твърдим, че определени граници са прекрачени, но това е въпрос от правно естество – но той не подкопава основната система. Това са институции, към, която, институции, към които може да се обърне всеки го. Може би някакъв арбитражен панел би могъл да ни помогне в това отношение. Друг компонент на пропорционалността, както вече казах, е разграничението между регулация и надзор – Необходимо е винаги да се доближаваме до обикновените хора. Имахме известен опит в рамките на Банковия съюз. Опитвам се е, да видя как се взимат решенията на това равнище. То засяга малките банкови институции навсякъде. Така че пропорционалност, която предвижда надзора да се упражнява до най-низкото ниво. Това е изключително важен компонент. Ще се спра на някои от ключовите думи, които използва госпожа Берес. Вие говорихте за конвергентност. Конвергентност в областта на надзора и управлението. Конвергенцията в областта на надзора е изключително важна. Това е един от основните мандати, които са дадени на европейските надзорни органи. Това е основна част от работата им. Съгласен съм с колегите тук до мен. И съм из... бих казал, че съм изненадан от скептицизма, изразен от някои от евродепутатите, относно успеха до този момент на европейските надзорни органи. ЕИОП, ЕБА извършват наистина чудесна работа в това отношение и направиха голяма крачка напред. Но няма смисъл да се налага някакво пробивно решение, внезапно решение, защото можем да вървим поетапно. Надзорните практики са установени в трите европейски надзорни органа. И това трябва да се подчертае. Вие ме запитахте нещо конкретно. Какво мисля за случаите, в които националните компетентни органи не си вършат работата? Питахте, смятам ли, че тогава европейски надзорни органи трябва да се намесят? Отговорът ми е да. И всъщност те го правят. Те имат мандат за това. И след като и аз участвах в една подобна дискусия, те са го правили няколко неколкократно. Могат да го правят всеки път, когато това е наложително. Само преди няколко седмици при въвеждането на Мифит и Мифир се стигна до въвеждането на нови компетенции относно а, намесата а, за продуктите. И съвсем основателно вие изисквате субсидиарните компетенции на европейските надзорни органи да могат да се използват. И те са необходими. Аз съм напълно съгласен. По отношение на управлението. Ще се спра на нещо, което каза господин Ларозер и което е изключително важно и което не трябва да забравяме. Може би е важно да не гледаме по един и същи начин на всички европейски надзорни органи. Добре е да признаем, че ако продължим напред, това ще доведе до по-голяма диференциация. Но да създадем надзорни органи в Европейския банков орган едва ли има смисъл – Създаването на европейски надзорни органи в ЕИОПА също може би няма много смисъл. Съгласен съм с казаното от господин Ларозер. Но в случая с ЕСМА нещата стоят другояче. Както каза господин Албела, практически това не може да стане и е но все пак има смисъл да се направи известно разграничение. Господин Ларозиер, това, което каза той, е изключително полезно и аз го подкрепям. Предпочитам модел, в който съществуващите управителни съвети се превърнат в изпълнителни такива, като включват двама или трима пълноправни членове, които да поемат отговорността да извършват надзор. Това има смисъл, ако основните органи нямат съответните правомощи. Ако правилно съм разбрал това, което бе казано. Ако ще следваме сегашното предложение на Европейската комисия за ЕСМА, ние ще създадем една структура от три клона. С цялото ми уважение, нека да не го правим, защото то е безсмислено. Тръгваме по пътя а, на господин Ларозер, защото той е практичен и признава необходимостта от разграничение между надзор и управление. И накрая на въпроса на госпожа Берес за финансирането. Да, а, логиката, която следвам, ме кара да мисля, че това е една а, практика, която се използва навсякъде да се събират такси от надзираваните институции. Трябва да внимаваме, е, имайки предвид казаното от господин Ларозер за предложението 60%, ако правилно съм ви разбрал, е, това имахте предвид. Това означава, че можем да приложим това за ЕСМА, но не и за ЕИОПА и за ЕБА. Благодаря ви. Някои от нас наистина бяха озадачени, когато видяха единното предложение. Трябва да се прави разграничение. Жак. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на отправените към мен въпроси. Първо ще започна с въпросите на господин Балц. Смятам, че ако искаме да разберем същината на това, от което се нуждаем по отношение на управлението, трябва да помислим върху нещо простичко. Когато изготвихме доклада в нашата група, ние мислехме най-напред за регулирането. Има много различия в регулаторните рамки на държавите. Така че в доклада поставихме акцента върху единната регулаторна рамка. Смятам, че трите европейски надзорни органа свършиха чудесна работа в това отношение. Но с течение на времето когато разполагаме вече с тази единна регулаторна рамка, възниква проблема за нейното прилагане и за конвергенцията. И за това Перванш е права, като поставя акцента на конвергенцията, на сближаването в областта на надзора. Тоест, проблемата се измести от единните правила към все повече еднакво прилагане на тези правила. Разбира се, че е трудно. Някои държави прилагат в по-голяма степен определени правила, а други пък не. И така се стига до конфликт на интереси. Както каза господин Хюфилд преди малко, така и аз смятам, че можем да подходим към въпроса за сближаването и надзора последният начин. Можем да заличим сегашния управителен съвет и да имаме двама, трима човека, които безспорно са се доказали в своята област, които познават тематиката, имат необходими опит. Има такива хора. И това би било добре, защото когато е на лице конфликт на интереси и когато има многобройни надзорни органи, е много трудно да се предприемат действия. На всеки би му се искало да няма критики. Нещата се осложняват. Ако обаче разполагаме с двама-трима човека, които са безспорни авторитети в това отношение, то тогава това ще се отрази положително в случаите на конфликт на интереси ще се отрази положително за европейската система, защото в крайна сметка вие, Европейския парламент, сте взели решение относно сближаването. И сега то трябва да се превърне в реалност. И необходимо да подходим положително към проблема. На госпожа Перванш Берес бих искала да кажа следното. Всъщност, Перванш Берес ми да даде два въпроса. Попитаме какво мисля за специалисти в областта на централните контрагенти или това, което аз наричам управителен съвет. Да, смятам, че това е добра идея. Никога не е зле някой, който знае за какво говори, да бъде на точното място. За това съм съгласен, но не мога да се съглася с един от аспектите на предложението на комисията, а именно създаването на специализиран подсъвет за централните контрагенти. Това само ще доведе до неефективност. Предпочитам да постъпим по начина, по който вие предлагате. Вие ме попитахте също нещо. за Европейския съвет за системен риск. ЕЦБ вече извоюва своя авторитет и тя има за задача а, макронадзора. Първоначално мислихме, че това е добра идея, но с течение на времето осъзнах, че не е така. Трудно е да се изиска от ЕЦБ или от съвета за системен риск да критикува собствената си парична политика. И а, е, това е един от факторите, които осложняват положението на пазара. Спорен факт е, че докладите на съвета за системния риск са добре изготвени, но динамиката а, е, там е ниска. и ефективността, ефекта върху пазара е близък до нула. Той е почти нулев. Добре е да имаме такъв съвет, който да бъде не толкова близък до ЕЦБ, но те пък в съвета не биха имали правомощи за вземане на решение. И накрая, отново върху казаното от госпожа Берес. Нещо, което е изключително важно и на което не се спряхме тази сутрин – единия капиталов съюз. Той е свързан с всичко, за което говорим. Според мен, ЕСМА, на която не трябва да пречим с прекомерно много предложения, които да се окажат неефективни. в случая с ЕСМА не трябва да забравяме, че пред нея стои светло бъдеще. Веднъж след като се случи Брексит, ще имаме двоен пазар в Европа. Ще имаме континенталния пазар със съществуващите пазари и Швейцария и Ситито. Кой тогава ще изготви платформа за сътрудничество, която да вземе предвид този европейски пазар и да го постави на картата на света. Отговорът е, че това ще бъде направено или от банката на Англия, която ще се бори с ЕЦБ, или всичко ще стане в рамките на дух на сътрудничество. На мен ми се иска да работим в дух на сътрудничество. И в този ред на мисли ЕСМА ще играе важна роля. Трябва да помогнем на ЕСМА. Не трябва е, да натоварваме с много нови задачи. Нека да вървим стъпка по стъпка, поетапно. Нека да не забравяме, че това, което създадохме през 2011 година, ЕСМА, ще придобива все по-голямо значение. Благодаря. Благодаря ви. Сега втория кръг от въпроси с докладчиците в Сянка. Кейс Благодаря, господин председателю. Благодаря на експертите, които са тук и споделят техния опит и мъдрост с нас. Искам да кажа, че много от, от нас, които са отговорни за законодателството за ЕНО, са горди от това, което беше постигнато има и критики, но ние сме горди с това, че ЕНО функционират добре. Трите органа се разграничиха един от друг. През последните години работят с ЕСМА и законодателство за пазарите и въпросът ми ще свързан точно с това. Интересно е да се посочи това, че политиците трябва да направят повече на ниво първо, второ и трето, а ние искаме да представим това на експертите, а не на политиците, къде ще е балансът. Не мисля, че от нас има толкова големи експерти, за да навлязат в толкова големи подробности. На следващо място, ролята на ЕНО и на ЕСМА е свързана и с конвергенцията, с сближаването и да следи за това, че съответните инструменти се прилагат. Имаме ам, търговски а, регистри, които ам, събират ам, необходимите данни. При а, прекият надзор обаче някои от проблемите не са разрешени, свързани с стандартизирането на данните. Има някои въпроси, свързани с МИФИД 2. Как ще стигнем до този етап, в който ще се стигне до пълно а, транспониране, до а, датата на влизането в сила 17 страни не са привели законодателствата си в съответствие. Някои казват, че няма да ем, успеят с изпълнението, а, но а, тук става въпрос и за конвергенция на най-високо ниво, която ще куца. Относно прекия надзор. Директният надзор над централните контрагенти е тема, която много политизирана в момента. Занимаваме се с пазарните инфраструктури през последните 9 години. Никой не се е интересувал от това с какво се занимават CSD. Централните контрагенти трябва да бъдат контролирани от централните контрагенти. Защо тогава CSD да не бъдат контролирани? into monetary policy and actual impact upon... Защо това да не се отнася до централните депозитари? Ако разгледаме всички субекти, които трябва да бъдат пряко контролирани, трябва да се вземе предвид цялата пазарна инфраструктура, а не само централните контрагенти, само защото ще се политизира тази тема след Брекзит. Надзорът на място върху централните контрагенти е въпрос, който е много важен. Искам да подчертая, че работата на надзорните органи е много важна и не знам защо ЕСМА специално трябва да върши работата по-добре и би се справила с тази надзорна функция по-добре. Искаме да чуем мнението и на експертите тук сред нас. Може би проспектите не трябва да бъдат одобрявани от ЕСМА и а, о, когато се занимава с когато за проспектите наскоро, имаше м, регламент, който обсъждахме м, доста време и решихме, че ЕСМА не трябва да одобрява проспектите. Имахме среща с един от изпълнителните директори на Лондонската фондова борса. И също стана въпрос за проспектите. ако няма трансгранични дейности, свързани с проспектите, защото тази функция трябва да бъде предоставена на ЕСМА Волфган Клинц. Първо ще направя някои коментари, след това ще задам своите въпроси. Всички сме съгласни с целите, свързани с ЕСМА и ЕНО, по-добра конвергенция на надзор, да се предвиди арбитраж, високо ниво на защита на потребителите. Темите са едни и същи в Европейския съюз, само начинът на постигането е различен. Трябва да подходим по еволюционен начин, така както се действа през последните 10-15 години. Казва, казвам аз обаче, че нямаме толкова време на разположение. Нещата се свързват много бързо, особено в Азия. И са необходими нови технологии на пазара, защото ще навлязат и нови играчи на пазара и ние няма да сме подготвени. Има участници, които няма да могат да бъдат обхванати от настоящата регулаторна рамка. Ние нямаме толкова много време и трябва да действаме въпрос, е, възможно най-бързо. Относно въпросите, първият е, въпрос е към председателя на Бафин. Той спомена да няма надзорен орган над надзорния орган. Аз съм съгласен с това. И въпросът ми е, виждате ли някакъв риск, ако въведем предложението на комисията, то ще има враждебни реакции от тези национални компетентни органи, които вече са установени, като БАФИН и МЕФ и така нататък. Можем ли да отидем толкова далеч, че а, да се изправим пред един вид саботаж, който да спъне конструктивното сътрудничество? От друга страна, Наскоро имаше случай в Латвия ем, ем, и ем, голяма банка там фалира. До каква степен ЕНО и национално техните органи не бяха в състояние да отразят тези развития и да предвидят фалита на банката. Втория въпрос е свързан и отправен е към Finance Watch. Председателя на Бафин каза, че трябва да правиме разлика между регулаторните фондове и надзорните фондове. Вие в FinWatch как реагирате вие на това предложение? и има ли полза от това да се премахнат финансовите вноски на националните компетентни органи? Националните компетентни органи трябва да останат в рамките на финансовите действия на ЕНО ако ам, разделим финансирането между Европейския съюз 40% и останалата част а, се пада на финансовия сектор, може би дейностите няма да бъдат финансирани ефективно, ще се стигне до допълнителен финансов товар към господин Ларусиер дали е, не е добре да се запази същият председателски съвет на Европейския съвет за системен риск. Много често беше казано, че този съвет за системен риск е като черна котия. Не е ясно по какъв начин се действа. Използват се модели алгоритми, които никой не познава и не разбира и не всичко се обяснява подробно. Какво може да се направи, какво предлагате вие да се направи, така че приносът на съвета за системния риск да е по-ефективен и да се усеща техния принос. Благодаря, Свен Гигулт. Well, I would like to remind that some... Искам да припомня, че някои от предложенията, които направи комисията и които обсъждаме сега, са направени възоснова на доклад на парламента от края на последния мандат. Имаше широк консенсус по а, един аспект, който до сега засегнат само от части, а именно когато бяха създадени ЕНО, ние им дадохме ясен мандат, доста широко обхватен и ето защо дебатът за това дали те са престъпили мандата си е доста смешен, защото няколко пъти поисках да ми се даде пример, в който те са престъпили мандата си и никой не успя да ми иллюстрира нито един пример и все още чакам. Освен това, ние предоставихме този широк обхватен мандат, но като видите какво са направили ЕНО и кои правомощия са използвали, виждаме, че в някои области ЕНО са направили много някои казват, те са навлязали прекалено големи подробности, не е имало пропорционалност и така нататък. В някои случаи съм съгласен, но когато става въпрос за създаването на правилата, те там си вършат работата достатъчно добре. Ако попитате потребителите и, дружествата за финансови услуги, дали а, усещате, че в Европа има еднакви правила, дали това е постигнато на практика, дали има едно единно ниво за упражняване на надзор върху пазара по отношение на търсенето и на предлагането. Хората ще кажат, не, ние сме много далече от нашите цели, свързани с единния капиталов пазар. Това е така, защото ено не са упражнили всичките си правомощия. Не, няма да се спирам на всички тях, но най-важното е а, нарушаването на общото законодателство и ам, постигне на обща култура на надзора. Искам да попитам експерти какви са специфичните мерки, които вие предлагате, за да се сложи край на това неизползване на съответните ам, инструменти и а, правомощи, особено когато говорим за потребителите и за това, че обикновените граждани плащат прекалено много все още за продукти, които изпълняват използвате. Е, въпрос към господин Лазурие Ларусиер относно управленската структура на ЕНО. Вие изразихте е, критика, която ние споделяме, свързана с е, конструкцията на Европейския съвет за системен надзор. Ако се смени дори председателя, това няма, на съвета няма да се а, е, променят нещата, както каза господин Клинц. Трябва да има е, групи с основни а, е, отговорности. Има един председател и а, неясни правомощия. В рамките на съвета има експерти в областта на макроекономическата стабилност и ам, говорим за съвет, отговаря за економическата стабилност в Европейския съюз, да има ясно разпределение на отговорностите и след това да се работи с големи групи от членове, така както е в момента в рамките на Европейския съвет за системен риск. Господин Ланген. Два кратки въпроса е един свързан с кризата в Литва. Интересуваме мнението на експертите и банковия надзор и ЕЦБ дали са в състояние да си направят съответните полки, какво може да се подобри в бъдеще. На следващо място въпросът свързан с, с възможността да се включват допълнителни теми. Господин Гигут спомена за един пример, в който ЕНО са проявили активност отвъд мандата си. Има много неща, които и ОПА е направила, въпреки че не е била оправомощена в рамките на законодателството имаше изменения за ЙОПА, които не бяха подкрепени, но не може, и не може да се ориентираме по тях. Това не е а, заданието. Не искам да чуя мнението на експертите. Благодаря. Благодаря, Брайан Хейс. Съвсем накратко, господин председателю, благодаря на всички оратори. Аз ще се спрем това, което каза Марио Драги. Той спомена ем, за това, че кризата не е била само банкова криза. Ем, прекалено много балони са били създадени в системата, прекалено много кредити, имало и грешка в надзора тези изисквания за регулацията и надзора от едната и от другата страна трябва да бъдат взети предвид и трябва да се използват по пропорционален начин тези два аспекта. относно единия капиталов пазар е хубаво да имаме предвид, че те ще са от значение за Европейския, е, то ще е от значение за Европейския съюз и за ам, пазарите в глобален мащаб. Не трябва да допускаме и рискът, който съществува за нашите финансови капиталови пазари. Относно ИОПА, и а, важността от, негово, от нейното съществуване да действа като посредник между отделните държави членки, когато се стигне до арбитраж трансграничния пазар трябва да функционира. Има много примери, в които трансграничния пазар не функционира, тъй като има грабителски подход от страна на един или друг надзорен орган. Не трябва да се подценява значението на общата култура на надзора. Не трябва да се подценява и важността да има надзорници, които да седят на една и съща маса в рамките на ЕСМА. Не трябва, трябва да се предотвратяват злоупотребите, когато те се наблюдават на пазарите. Говорим за тази обща културна надзор. Относно казаното от Ланген, да, има случаи, в които се прекрачва границите на ниво първо. А, има, разгледахме досието за а, пазарите на парични е, потоци. Относно а, проспектите, Позицията на комисията е, е противоположна на тази, която беше приета тук в Европейския парламент. Тези досиета трябва да бъдат обсъждани много внимателно тук е, в Европейския парламент. Оценката на въздействието на комисията някак си е, подценява ролята на лицата, които изпълняват допълнителни функции. Аз съм против това, което казва комисията. Има ли сериозно подценяване на професионалната гледна точка на лицата, които работят в момента? Има ли наличен състав, който се занимава с допълнителните въпроси, които стоят на дневен ред? Thank you very much. Um, um, много ви благодаря. Също имам няколко кратки въпроси към нашите гости. Всъщност имам няколко коментара и няколко въпроса. Някои от коментарите ми се сториха много интересни, особено тези на господин Жак де за съществуването на по- тясна връзка, колкото ни се струва на пръв поглед, между управлението от една страна и от разпределението на задачите от друга страна. Ви казвам с други думи, съгласен съм, че спазването на единият ръчик с правила е по непроблематичен въпрос, въпрос отколкото директният надзор, там където действително има нужда от такъв. Струва ми се, че основният въпрос е дали в начинът по който управляваме, имаме възможността да гарантираме колективно управление, защото ЕСМА всъщност е мястото, където националните компетентни органи се обединяват и заедно координират дейността си. И целта ни не е да се опитаме да променим по някакъв начин усещането за съвместно притежание на надзорната дейност от страна на националните компетентни органи, а да се постигне да, да на европейски надзор там, където имаме нужда от него. някой на петата орган може да кажем, аз чудесно си върша работата, какво повече искат от мен. Поставя се обаче въпроса за европейският пазар като цяло, т.е. не е въпрос само някой да си върши работата, въпросът е как може заедно да се избегне намаляването на риска и да се гарантира пълна равнопоставеност. Никой не може да твърди, че света в момента е съвършен. Някои се питат защо трябва въобще да променяме нещо, какво иска от нас Европейската комисия, толкова добре си си вършим работата. Никой не го поставя под въпрос. Много добре си вършите работата, но заедно трябва да подобрим капацитета си да сме истински единен пазар, особено в областта на капиталовите пазари. Банковата среда е по-различен сектор. Там а, има по-ясно разпределение. Единият наръчник на ЕЙОПА е пък съвсем друг въпрос – Така че Европейската комисия търси начин, в който да се гарантира ефикасност на една страна и от друга страна възможно заинтересованите страни на, европейск... на ЕНО всъщност да продължат да имат своята собственост в процеса. Тоест, вие, националните компетентни органи, като разбира се винаги се запазват принципите на пропорционалност и субсидиарност. Т.е. трябва да има пряк надзор там, когато им само когато има нужда от него и да няма такъв надзор, когато няма нужда от него. Ние гледаме на надзора като цялостен общ начин да се гарантира последователно прилагане на национално на европейското законодателство в вътрешния пазар като цяло. Това беше въпроса ми. Много добри въпроси бяха зададени. Бих искала да ви помоля да отговорите в рамките на 3 минути всеки. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда лаконични. Ще се възприя върху три основни, четири основни теми. Започвам с а, сложността на първо равнище. За да стане съвсем ясно какво могат да направят с законодателите, те могат да, да определят по-конкретно задачите за трето равнище, т.е. по-конкретно да ги разпишат без да предвижда такива подробности на пълно равнище, но моля ви, уточнете какво точно трябва да правят едно това много ще ни помогне и ще ни помогне също така да спазим принципа на пропорционалност. На второ място, защо е толкова сложна системата? Ами това може да се обясни с фактът, че към момента има 6 равнища на регулиране за пазарите, което определено е прекомерно, както на национално, така и на европейско равнище. На национално равнище все още съществуват закони за изпълнение в някои области, има допълнителни ръководни насоки които се прилагат от министрите и надзорните органи, както и собствени въпросници на националните компетентни органи, което определено е прекомерно и съм убеден, че за бъдеще ще се стигне до истински, наистина европейска рамка, която ще бъде най-добрият вариант, безспорно, след 10 или 15 години да имам, разполагаме с един кодекс, който да представлява всъщност законовата рамка, прилагаща се към а, пазара на капиталовите пазари за целия Европейски съюз, т.е. първо равнище и второ равнище и това е, което ще намали сложността. Втората тема беше свързана с, с, в областта на надзора. Не разполагам с философския камък, Предполагам, че промяната в управлението може и да даде очакваните резултати, т.е. ако се даде на, ако се на изпълнителните съвети повече правомощия в това отношение, това би могло да ускори процеса на партньорски проверки, но едновременно с това е много важно да е възможен обменът на най-добри практики от, между националните компетентни органи в рамките на ЕНО. Тоест, обменът на най-добри практики е от ключово значение и е въпрос независим от регулацията. На трето място защита на потребителите, на което не се гледа много положително на хората в Европа като цяло. Това може би е вярно. Нека първо да видим как ще поработи МИФИТ 2. А, не бива да забравям също така, че защита на потребителите се гарантира не само от а, на административно равнище, но и заложени в частното право и е напълно възможно потребителите да си зададат въпроса, може ли да поискаме случай обещетения или не. Това е много важният въпрос, който, който може би не си зададохме както трябваше и тук ми се струва, че с законодателите трябва да се стремят към по-голямо равнище на хармонизация. И накрая последният въпрос за надхвърляне на мандата. Да, това може да се случи, но въпросът наистина е много сложен. Много е сложен въпроса дали ЕНО са надхвърлили мандата си от от позицията ми на професор по право мога да отговоря, може би в, в много ред, ограничен брой случаи може да дадем положителен отговор на този въпрос, но предполагам, че нито Европейската комисия, нито Европейският парламент биха искали да се спираме на този въпрос. Той е в правомощията на съда. Почти се е, вместих в, в, в ми в, минути. Господин Арбела, благодаря ви. Ще започна с едно философско или принципно съображение. Мисля, че тук се сблъскват две различни концепции. Едната е приближаване към единен надзор, идея, която беше спомената и в прословътия доклад на петимата председатели преди няколко години. А от друга страна е концепцията, която се основава на моделът на сътрудничеството, Хората, които обичат този модел, говорят често за организация, която се ръководи от членовете им. И смятам, че трябва да намерим някакво средно решение. Тоест да напрегнем към една наистина интегрирана надзорна рамка за да имаме нужда от ЕСМА и говоря за ЕСМА, защото моята специалност са капиталовите пазари. Трябва ни напредъка към една ЕСМА, която да не е просто асоциация на национални компетентни органи. Имаме нужда една ЕСМА, която да има реални правомощия за координация и насърчаване на сближаването в областта на надзора, дори и да ръководи действията на националните компетентни органи, като разбира се е, зачита фактът, че по-голямата част от правомощите им в ежедневието и надзорната дейност всъщност е в ръцете на националните компетентни органи. За нас ЕСМА е много важна част от единната интегрирана надзорна система, която е много важна в контекста на проекта за Съюз на капиталовите пазари. Благодаря ви. Благодаря ви, Анфили. Относно финансирането на надзорните органи, не се противопоставяме на идеята индустрията да плаща такса за надзорните дейности. Това е система, която се прилага в много други области ми се струва, че в тази област вече много искахме в миналото да данокоплатите, така че е нормално институциите, които се подложени на надзор да допринесат за финансирането на контролиращите ги органи. Относно защита на потребителите има много какво да се каже. Все повече от разпоредбите за защита на потребителите в финансовия сектор се приемат на европейско равнище. За съжаление обаче прилагането им на, мя... на практика зависи много от държавата членка. Така че как може да говорим непрестанно за единен пазар, без да погледам как се прилага на практика законодателството на място в държавите членки? Припомня ви, че Европейската комисия публикува ежегодно сравнителната таблица за потребители, в която се сравняват стоките и услугите, закупувани от потребителите съгласно различни показатели и най-лоши е, в е, класацията за финансовите услуги. Така че е важно да се действа превентивно. Много честно потребителите, и то не само обикновените потребители, но и професионални и хората, които купуват услуги за професионални цели, но които не са специалисти, все по-често купуват все по-сложни инструменти, от които нямат нужда и се подават на много агресивните маркетингови практики. Така че мандатът защита на потребителите е ясна част от мандата на надзорните органи. Трите надзорни органа твърдят, че правомощите, с които разполагат, особено по отношение на емитирането, разрешаването или, или забраната на някои вида продукти не са достатъчно ясни, затова не са използвали много тези свои правомощия. Ако това действително е така, значи трябва да се принапишат техните правомощия, но ние искаме да се разпореди един много ясен мандат в регламента, за да няма вече възможности да се твърди, че едно нямат роля в това отношение. Ето защо ние подкрепиме идеята да има отделен бюджет, който да е посветен на защита на потребителите в рамките на дейността на трите надзорни органи, иначе нищо няма да се промени, а не можем да смятаме, че потребителите на този вид финансови продукти са бедните роднини на регулацията в областта на финансовия сектор. И последно трябва да се включи въпросът за устойчивото финансиране при реформата на системата за финансов надзор. Благодаря ви, Феликс Хуфелт има думата. Благодаря ви. Ще се спомня няколко въпроса, които според мен бяха отправени към мен. Госпожо Суинбърн, споменахте факта, че насърчавам законодателите да бъдат по-конкретни на пълно равнище. Не, нещо не сме се разбрали тук законодателите трябва да достигнат до политически компромис, каквото и да значи това всъщност. Аз опитвах да обясня защо е нужно да има по-ясна разписана регулация на равнище второ и равнище трето. Самото естество на регулацията на първо равнище е по-различна. Това се опитвах да кажа. По никакъв начин не си прави иллюзии по отношение на регулацията на първо равнище. Всъщност, колкото повече аз самия се занимавам с регулация, толкова толкова повече предпочитам регулацията, основаваща се на принципа, пред основаваща се на правилата, но това пък е съвсем друга тема. На второ място, господин Клинц зададе един доста забавен въпрос, а именно дали националните компетентни, компетентни органи биха могли да саботират законодателството, ако някои правомощи бъдат прехвърлени към ЕНО. Ние сме публични органи, нищо не се опитваме да саботираме, ние сме съвестни граждани на държавите си членки и на Европейския съюз и ми се струва, че не това е целта ни. Същото въжи и за един доста драстичен пример, а именно създаването на банковия съюз. Ние сме част от него и полагаме много усилия за успеха му. Но, както казах и в стъпителното си изказване, според мен е нещо съвсем различно да обсъждаме открито какво според нас е добра европейска политика, какво не е. Нямаме никакви намерения да саботираме каквото и да е било. Няколко от членовете на парламента задоха въпроси, свързани с е, ABLV, Латвийската банка. И тъй като аз съм част от е, съответно, които взимат решение, не мога да е, навлизам в подробности, знаете, че това е забранено, но като цяло положението беше следното орган от САЩ из, изрази притеснения за инциденти, свързани с изпиране на пари и свързани с тази банка, което започна процес на изслушване от 60 дни, което разбира се стана на обществено достояние, което беше много добре и което показа колко е чувствителна позицията на банките. Тази това действие на американските органи доведе до драматично влушаване на ликвидността на банката в рамките на 72 часа или в рамките на 3-4 дни максимум, което доведе банката на ръба на фалита, което накара от своя страна надзорните органи в рамките на няколко часа да, прило, да предприемат много драстични мерки, което в крайна сметка доведе до определението на банката като а, най-вероятно банка, която ще фалира. След което се събрахме, разбира се, да обсъдим подробно конкретният случай. Въпросът обаче е, че дейностите за борба с прането на пари са изцяло на национално равнище, т.е. ЕЦБ като банков надзорен е, е, орган е, има нулеви правомощи по отношение на прането на пари и това е много оттам започна целият проблема. Проблемите с ликвидността, за си от проблемите свързани с капитала, могат да се превърнат в много сериозен проблем в рамките на няколко часа. Така че ако въпросът ни вие можем да гарантираме, че това няма да се случи за бъдеще, отговорът ни е не. Не мога да ви поставя подобни гаранции, че това няма да се случи в който и да е било момент за бъдеще. Надзорните органи имат задължение да наблюдават последиците. Ако обаче смятаме, че регулирането Както знаете, всъщност, регулирането на борбата с прането на пари е европейска, не е на световно равнище, но надзорът остава изцяло на национално равнище. Ако искате да променим тази разпоредба, тогава ще започне един политически дебат. Аз от своя гледна точка не мога да променя нищо, но това ще доведе до много сериозен политически дебат. Ако това не се случи, е, зависим от националните компетентни органи, в случая от е, латвийските надзорни органи. Това, което има да кажа за тази латвийска банка. А сега още няколко бързи отговора. Общата култура на надзора е, понятие, което беше споменато на няколко пъти. Действително, това е една от основните предимства на структурите на ЕНО от самото им създаване. И лично мога да ви уверя, от личния си опит, че начинът по който надзорните органи в Европейския съюз си сътрудничат в момента е много по-различен от начинът, по който те работиха за съвместно преди 10 или 15 години. Постоянното им взаимодействие, непрестанните срещи доминася за изграждането на тази култура, като разбира се не е съвършена, но има сериозен напредък. Ще добавя нещо казано от господин Вел преди малко, което засяга не само по въпроса за защита на потребителите, но и други въпроси. Не бива да се опитваме да налагаме равнопоставеност и равно третиране в целия Европейски съюз само през призмата на финансовата регулация. много други важни съпътстващи правни области, където все още далеч няма хармонизация, като а, законодателството в областта на несъстоятелността, достъпът до съдебна помощ и много други области. Така, така че тази хармонизация не може да се постигне само чрез финансова регулация. По въпроса за ресурсите, продължението на Европейската комисия, според мен ресурсите, които се предлагат, са прекалено недостатъчни. Въз основа на опитът ми в областта на банкови надзор смятам, че трябва да се отвои, отори, дори учитвори средствата за ЕНО. Ако те не, не получат нужните средства, ще трябва да ги осигурят националните компетентни органи. Ние също няма да получим тези средства, но това е второстепен проблем. За мен е най-важно да се преразгледа самото предложение в самото начало. Благодаря ви. А, въпрос за борбата с прането на пари сте напълно прав състав на национално равнище, когато се опитахме в рамките на петата директива да въведем в законодателството някакви доста умерени елементи за сближаване на надзора, ни пресрещна истинска военна съпротива страна на съвета. Сигурно си спомнят колегите, които участваха в тези преговори. Думата има шак Делерозиер. Да, съвсем накратко, тъй като доста закъсняваме. Кейс Уинбърн зададе отличен въпрос, свързан с а, надзора на централните депозитори на ценни книжа. Не съм специалист в тази област, но смятам, че би трябвало да се опитаме да определим дали централните депозитари са толкова систематично важни, колкото са централните контрагенти. Това е въпрос, на който нямам отговор към момента. На въпросите на господин Гиролд и господин Клинца относно Европейския съвет за системен риск. Струва ми се, че усещането за принадлежност и отговорност може да се увеличи чрез създаването на някаква група. А дали напълно трябва е, съвета да бъде отделен от ЕЦБ, трудно ми е да си го представя на този етап заради навиците, които са се създали с годините. Струва ми се, че би било добре да има отделна група хора, които да отговорят за това, което вършат и това, което предлагат. Това обаче което ми притеснява в настоящата разпоредба, е, че живеем в рамките на една доста сложна и опасна международна система и не съм убеден, че Европейския съюз за е риск, който е тясно свързан с един от водещите играчи на тази световна сцена може да разполага с нужната независимост за да, свър... да изпълни мандата си. Така че всяко действие, което ще ни насочи в посоката, която споменахте, би било до положителна стъпка напред. Въпросът не е да добавим или да намалим членовете с един човек. После какво точно искаме? колкото разбирам, искаме е, лоцманът, който е, управлява кораба, да носи отговорност за решенията, които взима и за евентуалните нестабилности, които може да предизвика със своите решения. Това също е, е въпрос, който остава без отговор. По-конкретно към господин Гигълт, е, и ви споменаха няколко пъти, че надзорът не се прилага по хармонизиран начин. Какво точно предлагате всъщност? Ако просто кажем, много е важно да има равнопоставеност, много е важно да има много силно сближаване на надзора, всъщност нищо не вършим. Така че аз имам няколко конкретни предложения. Първо, да се използва арбитраж когато има очевиден или почти очевиден случай на неприлагане на европейската регула... регулация. В тези случаи е много важно арбитражът да не е на разположение само на неудовлетворените, арбитраж трябва да бъде налаган от съответният европейски надзорен орган. Или казвам с други думи, едно би следвало да разполагат с правомощията да започват производства на арбитраж. По този начин ще се засили и усещането за отговорност, която носи съответният европейски надзорен орган в случаите на нарушаване на закона. На второ място, ако въпреки арбитража като, както знаем, не може пряко да се налага поради законови ограничения. Да, ако въпреки арбитража проблемът с неизпълнението на законодателството остане неразрешен, в такъв случай ЕСМА ЕСМА казах, но а, може да се въпроси с друг надзорен орган. Да е съответният е надзорен орган е длъжен да изисква от а, съда да излезе с решение и то в а, конкретна времева рамка. Това са някои а, конкретни предложения за господин Кигалт. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще помоля съдокладчиците съвсем накратко да обобщят това, разбира се, не е краят на дискусията. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички експерти. И чухме е, някои положителни е, коментари но имаше и критика, свързана с предложението на комисията. От една страна споделям критиката към комисията, но от друга страна разбирам още колко работа ще трябва да свършим с колегата Перес и с останалите докладчици в Сянка, като преработваме въпросните предложения това, което днес беше обсъдено, не е окончателният вариант. Говори се за гъвкавост и за първото, и за второто, и за третото ниво. Надзорните органи имат а, нужда от повече насоки, свързани с пропорционалността в своите действия. Днес беше предложено принципа за пропорционалност да бъде включен в регламента за ЕСМА. Има проучвания, които също а, посочват сходни резултати. Да, трябва да се работи между разграничаването на регулацията и надзора и също трябва да се помисли за финансирането на компетентните органи. На следващо място преките правомощия на ЕСМ. Това е нещо, което е подложено на критика. Е, в рамките на надзора за централните контрагенти. Тук по-скоро се призовава за не разширяване на правомощията на ЕСМА. Говори се по-скоро за една прагматична оценка, за това какъв да е приноса на националните компетентни органи в бъдеще относно третите страни. Със сигурност ще трябва да се свърши нещо и по този въпрос. В доклада ни посочваме, че трябва да се отреди една по-ефективна роля на ЕНО относно управлението и критиката към модела на управление, предложено от комисията. Днес тази критика беше ясно изразена. Трябва да стремим към по-малко осложнение и към по-голяма ефективност и може би да се адаптира настоящия модел преработка на групите с заинтересованите страни, както и преработка на състава му, ще е една от темите, с които ще се занимаем. Нещо друго, което беше интересно и казвам господин Жак Делързе, е, е да се раздел... да се намали влиянието на ЕЦБ нещо, което противоречи на решението предложено от групата на високо ниво. Благодаря ви за многото коментари, препоръки, които ще обмислим и обсъдим и те ще са ни от голяма помощ при изготвянето на проекто докладите. Още веднъж благодаря на експертите. Благодаря, Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Благодаря на всичките ни гости. Сега думите, които ще кажа, не се дължат на това, че ние като са докладчици избрахме кой да ни гостува. Наистина, нашите гости са изключително големи специалисти в своята област, така че горещо и искрено ви благодаря. Вие ни предоставихте важна храна за размисъл. Тази тема е спорна относно приложното поле, относно управлението и относно финансирането. По всяка една от тези три области вие направихте коментари, които със сигурност ще ни бъдат от полза за в бъдеще и ще се превъплатят в конкретни предложения. Основното послание беше свързано с времето. И в това отношение се присъединявам към казаното от Волф Клинц, докладчик в сянка на групата на либералите. Необходимо е да приключим досието за европейските надзорни органи до края на а, мандата на този парламент. Това обаче не означава, че ние правим прегледа на регламента набързо и че следващия състав на парламента ще промени всичко и ще блокира всичко, което ние заложим за европейските надзорни органи сега. На второ място, относно съвета за системен риск. Европейската комисия подходи доста а, пестеливо относно промените. И това се отнася до компетенциите, до авторитета. Съветът за системен риск, казвате вие, трябва да се превърне в морален орган – Когато изготвихте доклада си, аз разбирам защо вие бяхте така лакоми за надзор по начина по който го предлага Макрон. Днес обаче това се остава само мечта. Не зная какъв е еквивалентният на този орган в САЩ, ако такъв съществува, но е добре да си дадем съответното време, за да може междувременно да създадем и съюза, капиталовия съюз. Важно е да погледнем това, което се случва с централните депозитари на ценни книжа. Те играят важна роля. Може би е добре да погледнем на това, което се случва и в това отношение. Много полезни коментари бяха направени във връзка с компетенциите и ролята на европейските надзорни органи и съдебната система, връзката с Европейския съд. И в други отношения възниква идеята, по смисъла на която да се обръщаме към Европейския съд контекста на капиталовите пазари. Но може би не трябва толкова често да го правим. Относно разграничението между правомощията на трите агенции също ще трябва да помислим. Относно закрилата на потребителите, има какво да бъде подобрено и Европейския парламент ще се опита да го направи. А относно управлението. Не. Исках да говоря за сближаването, казва госпожа Берес. Не трябва на всяка цена да прилагаме партньорската проверка. Нека да вземем предвид казаното от Европейския парламент през 2014 година. Говорихме за така наречения индекс на резултатите. Това също трябва да бъде част от приоритетите ни. Отново ви благодаря. Thank you. I also think this has been... Благодаря. Аз също бих искал да ви благодаря за това, че участвахте в днешното изслушване. Благодаря на господин Вел, господин Албела, на госпожа Фили, на господин Хуфелт и на господин Ларозер. Благодаря ви а, за вашето участие. Тук имаме индикативен график на работа. На 18-19 юни ще се представи доклада. На 3 септември ще гледаме измененията. Ще гласуваме в ЕКО на 24 септември, което ще ни позволи да започнем тристранните преговори през октомври. Ще трябва да се придържаме към този индикативен график и да не пропиляваме тази възможност в рамките на нашия мандат. Без значение какъв ще бъде резултата, трябва да приключим работата по прегледа на регламента. Благодаря. Сега преминаваме нататък. Okay, I will <coughs> do a pairing partner, gaining time, introducing the next item. Нека да спечеля малко време и ще ви въведа в следващата тема, която е свързана с прегледа на европейските надзорни органи, но по тази тема трябва да приключим работата си по-скоро, тъй като тя е свързана с промяната на седалището на Европейския банков орган. Извинявам се, Отпуснах малко повече време за изслушването, сега обаче трябва да побързаме, защото след малко трябва и да гласуваме, а преди това трябва да разгледаме две точки. Още веднъж благодаря на участниците в изслушването. Продължавам. Uh, the, the you know... Както вече казах, трябва да работим по седалището на Европейския банков орган. В момента в съвета тече процедура. Въпросът не е свързан само с съдържанието на изготвения текст. Доколкото разбира позицията на докладчиците в това отношение съвпада с заключенията на съвета. Европейския парламент обаче чрез своите докладчици трябва да направи така, че да стане ясно, че процедурата по съвместно взимане на решение се процедура по съвместно вземане на решение, което означава, че има два съзаконодателни органа, които съвместно взимат решението. Това означава, че всеки един от тези два органа е суверенен. Нашият парламент също е суверенен орган. Така че е добре, че в този случай ние предлагаме същото, което предлага и съвет. Важното обаче, че го правим, защото ние желаем така, а не защото сме принудени а, от правна гледна точка от някой друг. Ето защо аз споделям критиките, които са залегнали в доклада във връзка с самата процедура. Достатъчно вече говорих. Да чуем докладчика Бургхарт. заповядая. Благодаря, господин председател. Вие всичко казахте по нашият проект доклад. С него ние се възмущаваме, що се отнася до решението на съвета на комисия Та, относно седалището на ЕБО, ние също имаме право на становище съгласно с законодателните правомощия. Има законодателен акт от 2010. Тогава седалищата на ЙОПА, ЕСМА и ЕБО бяха уредени вследствие на междуинституционалните преговори. Ние изискваме от съвета да ни предостави допълнителна информация как се е стигнало до това решение и а, как са били взети предвид критериите. Съвместно становище има и от 2012, но това а, съвместно становище не е регламент и не можете да се позовават на него. Не може посредством това становище, съвместно становище да се отхвърля с законодателната роля на парламента. Ето защо ние изискваме преразглеждане на съвместното становище и да бъде посилно това, което ни липсва, да има прозрачна процедура, да има навременно включване на Европейския парламент, така че да изпълни функциите си на законодател и да има критерии, които да бъдат обсъдени и претеглени съвместно има а, три отделни агенции, които бяха създадени тогава, защото финансовите пазари и техните сектори са различни и затова имат нужда от отделни надзорни структури. Това се наблюдава и на международно а, ниво, там където има разграничение между страховането, ценните книжа и инвестициите. ЕСМА и ОПА през последните 7 години са се развили по различен начин. Разграничаване на правомощията при управлението, финансирането и основното основната организация. Това потвърждаваме и ние, независимо а, от а, кое географско място ще оперират в бъдеще въпросните агенции. Благодаря ви. Благодаря, Перванш Берес. Dans le même същия ред на мисли като този на Бурхард Балц, така и аз смятам, че се намираме в трудно положение. Това ми напомня това, което се случи при последните преговори на МФР. Спомняте ли си в Европейския съвет? Тогава имаше арбитраж, който зависеше от съзаконодателите. И тогава, като че ли съвета възприя лошия навик да смята, че когато има среща на държавните правителствени ръководители, без значение дали са 28 или 27, че те могат да взимат решение там и да казват на останалите законодатели какво да се прави, което доста ни е, нервира, защото ако това може да се случи по една тема, може да се случи и в, друг, в друго отношение. Да не забравяме няколко неща. Първо – съдокладчиците по никакъв начин не оспорват решението взето по същество. В този случай ситуацията с тази агенция е по-различна от останалите в контекста на Брексит. Европейския банков орган трябва да може да се настани в Париж преди Брексит да е станал реалност – т.е. преди март 2019 година. Същевременно искаме това да се случи при спазване на правомощията на Европейския парламент. И това е важното послание, което трябва да изпрати днес съвет. Той трябва да пожелае отново да отворим преговорите по съвместното изявление, което вдъхнови работата в съвета, но което не доведе до избирането на правилния метод. Още нещо, което достигна до вниманието на съдокладчиците, а именно спецификата на агенциите. Тази специфика трябва да бъде призната, но това не означава, че в духа на съвместното изявление и в контекста на сегашните преговори не трябва да избягваме синергии, ако те се окажат необходими сближаване в техническо отношение и по отношение на услугите. Нека да бъдем обективни. Ако има няколко агенции в един и същи град в Европа, то тогава бихме могли да помислим за евентуално сближаване на тези агенции. Отбелязвам си становището, прието вчера в АВКО, в което се съдържат някои препоръки, които бихме могли да възприемем като същевременно не забравяме, че текстът, с който разполагаме днес, трябва да бъде поизчистен, защото в някои случаи повтаряме едно и също нещо, пропуснали сме просто тази част от текста. Благодаря. Нека да ви обърна внимание, отговора, в който коментираме обжалването съвета е, заяви, че писмото погрешно е изпратено на съвета, тъй като тук не става въпрос за решение на съвета, а за частно споразумение между държавите членки, въпреки съвета. Така че, от правна гледна точка, да, това е, е правен спор. Държавите членки са решили да а, подкрепят а, някого по време на тристранните срещи. Но споразумението официално не съществува. Така че съдокладчиците бяха прави, когато а, ни припомниха този момент. Госпожа Суинборн. Ще изчета изявлението на докладчика в сянка, който днес не може да присъства. Сандер Луне се съгласява с предложението на комисията, както изменение 1 и 2 на съдокладчиците. Той цени изменение 4 на съдокладчиците, като е важно версия на това изменение да бъде включена в регламента за Европейския банков орган. Господин Лунец е съгласен, че местонахождението на Европейска агенция трябва да се определя по смисъла на прозрачна процедура и той признава, че настоящата процедура трябва да бъде подобрена. Той ще помисли допълнително и за конкретен текст относно изменението по съображенията. Благодаря. Не виждам господин Клинц. Той е напуснал залата. Господин Пападимолис. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на двамата съдокладчици, госпожа Перванш Берес и господин Бургхард Балц. Благодаря ви за текста на проекто доклада. Както казаха съдокладчиците, така и аз имам критики относно процедурата, която прилага съвета. Това е едностранна процедура, която не включва Европейския парламент. Това се случи, когато се определяха критериите, когато се взе крайното решение. Европейския парламент като със законодател също трябваше да има право на думата. Този начин на работа е напълно неприемлив. Аз не възразявам на избора на Париж, просто казвам, че трябва да направим нещо, за да защитим законодателството, правомощията ни. Вече знаете, че в миналото моята група имаше възможност да внесе възражения относно Европейската система за надзор и Европейския банков орган. Но имайки предвид днешната тема, смятам, че всички трябва да бъдем единни и да защитим Европейския парламент в качеството му на съзаконодател. Необходимо е да използваме тази възможност, за да започнем един съществен дебат с съвета и за да установим дали ще може да изясним някои неща и да приложим решенията взети още през 2012 година за засилване на ролята на Европейския парламент. Важно е промяната на седалището на Европейския банков орган да се извърши спокойно, в добри условия. Необходимо е да се спазят и препоръките на Сметната палата. Надявам се, че ще имам възможност допълнително да се включа в дискусията в следващите етапи. Вие от името на Свен Гиголт ли искате да се да вземете думата? Не, не виждам други докладчици в сянка. Спонтанни изказвания, господин Хейс. Аз съм от държава, която не успя да организира Евровизия на своя територия. Да не можахме в този случай да спечелим от метода на Евровизия при избирането на седалище на Европейския банков орган. И така Европейския банков орган ще отиде в Париж, а ние трябва да се извлечем необходимата полука. Перванш е права, когато казва, че може да имаме економии от мащаба в случаите, в които имаме няколко агенции в един и същи град. Може да се спестят доста средства, но ще създадем по този начин важен прецедент. Две агенции в един и същи град. Изпращаме погрешен сигнал към останалите държави членки, по-малките държави членки, регионите и определени пазарни сегменти. Разбирам, че е, този прецедент се случва заради процедурата, която използваме. Е, като в този случай не критикувам избора на Париж. Просто е принцип, върху който трябва да помислим, защото той изпраща неправилните сигнали. Може би за в бъдеще, когато Европейската комисия разглежда различните кандидатури, е добре ем, комисията публично да обяви оценката си, да дойде тук в Европейския парламент, за да може да зададат съдокладчиците въпроси и а, така ще се премахне имиджа за а, непрозрачно вземане на решение в това отношение. Напълно подкрепям доклада на двамата са докладчици. Те са ам, заложили някои важни принципи, както този относно съвместното изявление, изработването на съответните критерии, но е важно също така да се даде известна сигурност на целият персонал на Европейския банков а, орган. Пожелавам успех в бъдещата работа. Благодаря, Марко Фербер. Благодаря съвсем накратко. Миналата година имах ам, удоволствие да изготвя доклада за служаното договорно изпълнение на бюджета на трите ЕНО и тогава се стана въпрос за евентуално сливане и така нататък. И от едната от политическите групи това беше подложено на критика, не беше стигнало до такова решение, а и миналата година тези, които отхвърлиха това предложение, сега го а, подкрепят. Не смятам, че това е правилният подход. Е, аз също ще се изкажа. Това, което се критикува, беше не факта, че парламента трябва да има право на глас, ставаше въпрос за изменение в процесуалната отговорност на бюджета. Има два начина, според мен. Или парламента участва от самото начало, или парламентът не поема никаква отговорност за решенията на съвета. Ние не може хем да не участваме, хем от правна, гледна и морална точка да имаме някакви отговорности. Това трябва ясно да бъде посочено. Ние критикуваме и а, нещо друго, което на, италянск, на италянски казваме пила теско отношение – не се определят никакви изисквания, никаква решения. Нещо се а, одобрява без някакви ясни критерии. И може някоя от 27-те държави членки да реши да не гласува, да има тегляне. Не може Европа по този начин да се отнася към сериозни проблеми и е, наистина е сериозен проблем, че ние не сме включени в този процес институционално и от политическа гледна точка, докладчиците. Euh, Благодаря на Брайан Хейс за казаното във връзка с това, че е важно да успокоим персонала на агенцията. Наистина, основно за това трябва да мислим. Надявам се, че съвета ще отговори разумно на искането ни за преразглеждане на съвместното изявление. Надявам се, че през следващите 10 години няма да ни се налага да местим друга агенция, защото друга държава членка е напуснала Европейския съюз. Заместник председателя посочи противоречия, които може би идват от искането ми за сближаване на агенциите в Париж. Доста изострен беше дебата по време на изготвянето на становището за бюджета и тогава казахме, че агенциите трябва да си останат така, докато се определи седалището на агенцията. Единственият критерий, който докладчикът по това време а, реши да вземе предвид, беше размера на найема на съответните агенции. И в съвместното изявление – ние включихме този критерий. И тогава размерът на найема престана да бъде единствения критерий. Персонала на Европейския банков орган едва ли щеше да се радва, ако не бяхме имали такъв критерий. Представете си Европейска агенция в някой град или в а, някое село – да го изпратим там, само защото найемът е много нисък. Така че има и други критерии. А относно сближаването на агенциите, смятам, че изменението, което предлагаме с Бурхард Балц е ясно в това отношение. Тук не става въпрос за сливане на функциите на агенциите. Не. Те си остават независими агенции с оглед на мандата им, но сближаването е с оглед на бюджетни економии. Това беше предложението ми. Thank you. Uh, we will... Благодаря. Ще съобщим писмен вид сроковете за измененията. Кейн Суинбър ще поеме председателството и ти не искаш сам да си председателстваш твоя доклад, предполагам. Yes. Thank you. So this is so I will give three minutes to the rapporteur and one minute to the shadows. No, we only need two minutes. Okay. If you give me the Thank you everybody. Um... Благодаря ви. Неочаквана беше смяната на председател за мен. Маркос е докладчик и ние ще си разпределим работата. Становището е свързано е, с, е, заплащането на такса от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури по отношение на някои според на останчо военно-правните средства. Докладчикът първо ще има думата и след това Останалите ще получат думата за по 3 минути. Благодаря ти, е, уважаема Кей, и а, а, ми даваш думата на мен, вместо аз да си я дам а, сам. Предложението е състои от две части. Първо за системата за евровинет евровинетката и за постепенното намаляване на данъчните ставки. Ако а, бях поел председателство, щях да кажа нещо. И така, предложих а, да се концентрираме върху централните правомощия на ЕКОН и да се занимаем с а, с аспекта, който е в наше правомощия, а аспекта за системата и евровинетите да, и евровинетката да се занимаят колегите от комисията ТРАН. Целта е с, с всяка година да се намалява данъка с 20%, така че след 5 години данъчната ставка да е нула. Смятам, че предложението е наивно, от политическа гледна точка дори за неправилно. Държавите членки ще трябва да променят данъчна си ставка пет пъти и дружествата ще трябва да се занимават пет пъти с различни данъчни ставки. Не смятам, че това е в интерес на предложението и за това предложих да няма такива пет промени, ами е, пет години след влизането на акта в сила, ставката да е вече 0 и всичко да се опрости. Това е предложението в моя доклад и смятам, че тук става въпрос за наше правомощи от една страна, от друга страна за облегчение на а, за дънкоплаците. Надявам се, че моето предложение ще бъде одобрено. Благодаря ви. Thank you to the rapporteur. Благодаря на докладчика от СИД, госпожа Перес. Не я виждам. Um, Давам си думата сама, както и Маркос. Никой в моята политическа група не иска да се занимава с този доклад и аз като координатор трябва да се занимая с него. ЕКР одобрява доклада, който ще даде възможност да се намалят данъчните ставки върху тежкотоварните автомобили след влизането на директивата в сила и то да стане не на пет етапа, ами след пет години. Създава се европейска рамка за тежкотоварните автомобили, нещо, което е важно. Ние искаме да има гъвкавост за тежкотоварните автомобили и за налагането на такси върху тях, така както е в Обединеното кралство. Хубаво е да има такъв период за постепенно извеждане от употреба на данъчните ставки. Приветствам предложението на докладчика, че той ам, дава възможност еднократно да бъдат премахнати ставките, вместо да се създава допълнителен товар за притежател на тежкотоварни автомобили. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Ние подкрепяме общите цели на стратегията Европа в движение. Имаме нужда от дългосрочна стратегия за подобряване на транспортната мрежа. Има сделка свързана с климата и в тази връзка трябва да преминем към по-чиста енергия. Трябва да се намали замърсяването на въздуха и да се намали, намалят задръстванията по пътищата. Ето защо се прави това предложение. Дана, данъчните ставки върху автомобили да бъдат заменени с, с тол такси може е, тези такси са свързани с изминатото разстояние, да се използва принципа за замърсителя и потребителя плаща. Ние сме за евровинета и така ще се плаща, ще плащат тези, които допринасят замърсяването на въздуха. Необходимо е вътрешния пазар да функционира плавно, да няма изкривяване на конкуренцията и да няма дискриминация възоснова на националността на а, водачите на МПС. Средствата от тези такси трябва да се използват за подобряване на пътната инфраструктура и за нея, не да се използват някъде другаде. Разбирам, че докладчикът иска да има по-голяма гъвковост при намаляването на данъчните ставки и някои държавчанки могат да решат на по-малко етапи да намалят ставките. Ще трябва да се намери компромис, свързан с целите и скоростта на прехода трябва да имаме предвид цялостната цел на това предложение е да се, а именно да се премине към по-зелена енергия при намаляване на замърсяването на въздуха и задръстванията по нашите пътища. Благодаря от името на ГОЕ Полома Лопес Пере. Но... Uh, Благодаря. От името на нашият докладчик Сямка Палама Мопец ще благодаря на докладчика. По този въпрос е важно за нас да се запази социалната справедливост, както и екологичните аспекти които да залегнат в изпълнението на директивата, споделяме гледната точка на докладчика, а именно да се използва принципа за потребителя, да се намалят и задръстванията и емисиите и трябва да се вземат предвид обаче социалното и регионалното измерение. Има разлики между някои държави и членки и не трябва да наказваме някой от тях трябва да дадем възможност на МСП да функционират нормално, така че промените да не се отразят върху местните стопански оператори, местните общности отделните региони в Европейския съюз могат да бъдат подложени различно въздействие, ако не вземем предвид специфичното им географско положение, инфраструктурата или целта на предложението. Държавите членки трябва сами да изберат скоростта и етапите, при които ще намалят данъчните ставки. Трябва да се опитаме да не се стига до период от 10 години. Трябва да следим отблизо по какъв начин ам, ще се използват приходите от тол таксите в размер на 10 милиарда на година управлението на средствата е доста разнопосочно. Трябва постъпленията от такси да се влеят там, където е необходимо. Този, е, тази директива трябва да гарантира, че всички дружества ще са ам, поставени в условия, в които да функционират е, нормално екологичните и социалните приоритети ще бъдат включени в нашите изменения и благодарим на докладчика за изготвеното установище. госпожа Молис Като, благодаря на докладчика за неговото досие. Като докладчик съм съгласна с него, че трябва да се изготви доклада само свързан с данъчното облагане, защото това е правомощие на ЕКОН на целия пакет, пада, в отговор... пада като отговорност върху комисията ТРАН. Не подкрепяме подхода на Европейската комисия. Не смятаме, че е добра идея да има годишно намаляване на данъчната ставка. Не трябва да има припокриване с, с таксите. Ние искаме да има стимули за създаване на една по-екологосообразна транспортна система в Европа тол таксите са подходящи за постигане на някои от целите в пакета, но те не отразяват социално-екологичния аспект, свързан с жизнения цикъл на превозните средства и тази връзка трябва да си имат по-голяма степен предвид целите от КОП-21. Въздействието върху жизнения цикъл на автомобилите трябва да има има предвид, трябва да се има предвид още по време на тяхното производство, обема на МСП, въздействието върху климата, въглеродните емисии трябва да бъдат взети предвид, както и при използването на а, служебни автомобили за лични нужди. Трябва да се отхвърли идеята за, за премахване на ставката до 2024 година. Ние искаме до този период да бъдат предприяти други мерки в Европейския съюз. Имахме интересни разговори с други докладчици в сянка и се надявам, че стигнем до много добри резултати. Има ли някой, който иска да вземе думата по този доклад? Добре, сега ще ви дам информация за доклада. Директивата попада в правомощията на ЕКОН и председателя призовава комисията Тран да вземе предвид измененията на ЕКОН без да ги изменя. За тези членове, които чакат преговорите, ще знаят за какво става въпрос. 7 марта е, е Срокът за подаване на измененията 24 април ще е гласуването в ЕКО. Сега давам думата на докладчика за заключителни думи. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Благодаря и за вашите изменения. Надявам се, че ще можем да стигнем до едно разумно решение. Смятам, че посредством такси. Финансирането е по-удачно, отколкото посредством данъчни ставки. Но това е нещо, което ще обсъдим допълнително. Благодаря. Благодаря на докладчика. И така приключваме по този доклад и сега преминаваме към гласуването. Colleagues, may I ask you to take seat? Колеги, моля ви да вземете местата си и да сложите картите за гласуване в машините пред вас. Нека да пробваме системата. Пробно гласуване, моля гласувайте. No, I need, I need this. Ah, one EPP too many. Ма един член на НП в повече. Two EPP too. Двама в повече. That, that's... No. Sorry, е, е colleagues. Е two EPP. Съжалявам, колеги, но двама, човека, двама колеги от НП гласуват в повече. Един в повече. No, I, I, I need one. Uh, So, there are substitutes, substitutes. Моля членовете заместници да спрат да гласуват. Радвам се, че се вълнувате от политиката на конкретна способност, но моля ви. Не си нося картата. Да, няма проблем. Ще вземем преди вашия глас за тигане на ръка, при положение, че има двама представители на СПД. Не, продължава да има един глас повече от НДП. Take control. Okay. Uh, so we start voting. И така започваме гласуването с доклада на за ИСН плюс 115 за, против. Извинете, каква е позицията на социалистите и демократите? Против. За. Моля ви се ясно и на време да показвате. Проверка електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 18 за. Против. Въздържали се. Мисля, че беше отхвърлено, но искате да проверим добре. Моля, гласувайте електронно. Vote is closed. Rejected. Werner, trust the chair. Отхвърля се. Трябва да вярвате повече на председателя. Изменение имко 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против. Нека да направим проверка на изменение 116. Моля, гласувайте електронно. Vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 с устно изменение от а, Обединената левица. Не се стигне на ръка няма. Гласуваме.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 Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 226 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Комп... Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 250 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 20 за, против, приема се. Изменение 252 с устно изменение от докладчика. За, против. Нека да направим поправка, Моля, гласувайте електронно. Vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. В такъв случай гласуваме изменението без устното изменение. За, против. Мисля, че беше отхвърлено, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 253 и изменение 30 на ИМКО за. Против.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 имко 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 69 за против въздържали се, приема се. Имко 6 за, против въздържали се, приема се. Изменение 71 за, против въздържали се, при... отхвърля се. Компромис 30 за, против въздържали се, приема се. Изменение 74 за, против въздържали се, приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 84 и имко 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 85 за, против, мисля, че беше приятно. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. <laughs> One EPP too many. Един глас от НП в повече. Vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се. Приема се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 Мисля, че беше отхвърлено. Компромис 36. Компромис 36 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 37 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 38 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 108 за. Против въздържали се. Нека да направим проверка. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. С един глас. Изменение 14 за против въздържали се приема се. Компромис 39 за против въздържали се приема се. Изменение 111 за против въздържали се. Не виждам как гласуват ЕКР, така че нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 112 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по предложение в на Европейската комисия за направените изменения. По име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 48 гласа за, 5 гласа против, 1 въздържал се. Сега гласуваме законодателната резолюция, която се смята за всъщност за прият, така че няма нужда да я провеждам. Да я гласуваме. Гласуваме за започването на преговори въз основа на доклада във вида, в който е прият. Макар, че не е написано, гласуваме и по състава на преговарящият екип, а именно председателят на комисията, и докладчика и докладчите в сянка по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. А така да добавим и господин Кобърн. А сега гласувате. Добре дошъл. 46 гласа за, 4 гласа против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика и за целият преговарящ екип. Сега продължаваме по проекто докладът на препоръката на съвета за назначаване за местни председател на Европейската централна банка. Започваме с устно изменение. Не знам дали искате да го представите или не. Госпожа, госпожа Берес, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Вчера на статуите на координаторите проведохме дълго и важно заседание след изслушването на кандидата. И моята политическа група за решение да допълни просто резолюцията в качеството на докладчик, чиято цел е чрез устно изменение да поискаме промяна на цялата процедура, тъй като смятаме, че условията, в които действа съвета спрямо Европейския парламент не зачита духа на договорите. Проведохме неофициално изслушване и по вашите думи направихме оценка на двамата кандидати, но очевидно това по никакъв начин не беше отразено в рамките на дебатите в съвета. И предвид графика, с който работим, знаем, че важни, постоят важни назначения в управляващите органи на ЕЦБ. Ето защо смятаме, че процедурата за взимане на решение би следвало да бъде променена и за целта трябва да започнем разговори с съвета. По този начин, от това зависи също си наш който ще гласува моята политическа група. Благодаря на останалите политически групи, че подкрепиха инициативата ни да внесем устно изменение, с което Европейският парламент изразява притесненията си, свързани с работата между половете, процедурата за подбор, графикът на назначаване и политическата нез, независимост, изисква от съвета да започне диалог с Европейския парламент за начин по който може да се подобри процесът за бъдещите назначения. За съжаление, обаче, нямах възможността да разговарям с членовете на моята група, дали въз основата на това изменените биха били склонни да променят а, начинът по който смятат да гласуват. Бих искал няколко минути почивка, за да обсъдим това в нашата група. Добре, 3 минути почивка. I understand the... Колкото разбирам, координаторът на групата на социалистите демократите иска да направи изявление. Първо ще гласуваме по устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Перванш, имаш думата накратко. Simplement pour благодаря на всички политически групи за това, че подкрепиха това основно изменение. Но, господин председател, моля ви по някакъв начин да дадете същество на това изменение. Трябва да се променят съществено начин, по който Европейския парламент участва в процедурата от тук нататък. Или казвам с друго думи, моята политическа група не може да подкрепи, дори не може да гласува с въздържал се за предложението на господин Дегинде ще отхвърлим тази кандидатура, ако не се поеме някакъв конкретен ангажимент за промяна на тази процедура, като в случая се проведе при пълно пренебрегване на ролята на парламента. Така че искам да започнете, ние искам от вас да започнете преговори с господин Туски и господин Сантос преди гласуването в пленарната зала. В противен случай смятаме, че гласуването трябва да бъде отложено. Благодаря ви. А сега гласуваме предложението за назначаване на господин дегин за заместник председател на ЕЦБ. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Two EPP too many. Двама колеги от е НП в повече. One, e okay. Okay. The vote is Прекратете гласуването. 27 гласа за, 14 гласа против против и 13 въздържали се. Докладът се приема. Разбира се, както виждате, общият брой на въздържалите се и гласовете против е равен на броя на гласовете за, но след когато е прият, ще гласуваме в пленарната зала през месец март. Поздравления! като разбира се, въз основа на мандатът, който ни дава този текст, ще започнем дискусия с Европейския съвет и Еврогрупата. за начин по който може да се подобри процеса, съгласно устното изменение, което току-що приехме. Благодаря ви. Продължаваме с следващото гласуване, а именно проекто доклада на Кей Свинбърн за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕЙОПА. Не, всъщност първо гласуваме Европейския банков орган. Започваме с Служат отговорност на Европейската банкова агро. Първоначален текст, параграф първи за против въздържали се. Приема се изменение 34 с устно изменение за против въздържали се. Приема се компромис А с устно изменение на социалистите и демократите за против въздържали се. Приема се компромис Б за против въздържали се. Приема се изменение 17 за против въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Един колега от НП в повече. Съжалявам, но трябва отново да повторим гласуването. Моля, гласувайте още веднъж изменение 17. Прекратете гласуването. Отхвърля се компромис С за против въздържали се. Приема се компромис Д за против въздържали се. Приема се компромис Е за против въздържали се. Приема се компромис Ф за против въздържали се. Приема се. Изменение четвърто за против въздържали се. Приема се. Изменение пето за против въздържали се. Отхвърля се. Компромис Г за против за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме текста за внесените изменения. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 48 гласа за, 1 против, 4 въздържали се. Поздравления! Продължаваме с а, ЕЙОПА. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 12. Моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф за, против, въздържали се, прием... приема се. Гласуваме текста като цяло. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 49 гласа за, 1 против, 4 въздържали се. И сега преминаваме към ЕСМА. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е, за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме текста с направените изменения. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 49 гласа за, 1 против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. С това закриваме заседанието. Благодаря ви.